Председателката, продължаваме работа. Сърдечно ви приветствам с добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Добре дошли най-вече на колегите, които успяха да се доберат до тук с влак. Благодаря на Белгия наистина за тази стачка. За 200 км ми бяха необходими 5 часа. Успях да дойда до тук само защото асистентът на един колега ме докара. Всички от тези, които са пътували с самолет, би трябвало вече да са тук. Пътуващите с кола, вероятно, ще имат проблеми, тъй като положението е тежко и по пътищата. Приветствам с добре дошла заместник председателя на Европейската комисия, госпожа Георгиева. Приветствам с добре дошъл и вътрешния аудитор на комисията, господин Таверн. Добре дошъл и на господин Краф и на останалите сътрудници, които придружават госпожа заместник-председателя. Добре дошъл на представителя на Сметната палата, господин Лазаро. Присъства и докладчикът ни по тази точка. Разполагате с проекта на дневен ред. Няма искания за изменения, с което дневният ред се счита за прият. Заседанието ни ще се излъчва на живо по интернет. Разполагате и с останалата информация, която се съдържа в бюлетина на комисията ни. С това <clears throat> стигнахме до точка трета от дневния ред. Госпожа заместник председателя ни предостави някои важни документи, най-вече този за последващите действия по отношение на освобождаването от отговорност за 2013, обобщението на резултатите от управлението, обобщените констатации от вътрешните одити, Очакваме с нетърпение доклада на колегиума на комисарите. Разполагаме и с доклада за защита на бюджета на Европейския съюз до края на 2014. Госпожо заместник-председател, сега ви давам думата, за да ни представите документите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, господин Лазаром, госпожи и господа, днес заедно с колегите си присъствам на вашето заседание, за да ви представя четири доклада на комисията, съдържащи важна информация във връзка с гарантирането на добро финансово управление на европейския бюджет. Позовахте се на това и в уводните си думи, госпожо председател. Става дума за четири елемента. Първо, доклада за последващите действия. Той съдържа преглед на последващите действия на комисията във връзка с всички искания на парламента и на съвета, представени по време на процедурата за освобождаване от отговорност за 2013. Вторият елемент е докладът за защитата на бюджета на Съюза. Той дава представа за превентивните и коригиращи действия, предприяти през 2014. Третият елемент е обобщеният доклад за действията на генералния директор за 2014 година. В този доклад комисията поема политическа отговорност за управлението на европейския бюджет. Четвъртият елемент е докладът на службата за вътрешен одит, чийто генерален директор е днес тук с мен. Той съдържа преглед на констатациите от одита, вътрешния одит за 2013. Ще бъда кратка, за да ви дам възможност за въпроси. Сред нас са господин Манфред Краф и господин Таверн. Те ще отговорят на всички ваши евентуални технически въпроси. В уводните си думи ще поставя акцента върху това как тези четири доклада се вписват в приоритетите, които сме очертали за изготвянето на бюджетна стратегия, ориентирана към резултати. Бюджетната ни стратегия се основава на два стълба – укрепване на спазването на процедурите и насочване на вниманието ни към резултатите от изпълнението. Що се отнася до спазването на процедурите, ще продължим да се стремим към намаляването на риска от грешки. Както знаете, 80% от бюджета се изпълнява от държавите членки. Това означава, че вниманието ни все повече се насочва към взаимодействието с държавите членки, така че те да поемат своята част от отговорността. Изключително съм удовлетворена от решението ви да поканите за участие във ваши заседания представители на националните парламенти в рамките на тази годишната процедура за освобождаване от отговорност. Това е една чудесна възможност за гарантиране на участие на държавите членки, за привличането на вниманието на всички нива на управление на държавите членки към слабостите, с които трябва да се справим. Миналата седмица се срещнахте с генералните директори на големите дирекции разходващи бюджета, които в своите годишни отчети очертават действията си за предотвратяване на грешки и за подобряване на системите за управление и контрол, както в комисията, така и в държавите членки. Разполагаме и със своя аудиторски екип, в лицето на службата за вътрешен одит, Европейската сметна палата и контролните органи на държавите членки все по-активно си взаимодействаме с контролните органи по места в държавите членки, именно защото искаме да повишим осведомеността там. В годишните отчети за дейността си генералните директори изразяват резерви във връзка с някои области, където има слабости и на които трябва да се обърне повече внимание. С тези резерви се гарантира прозрачност, гарантира се също така и функционирането на системите за управление и контрол. Всички тези елементи се съдържат в обобщения доклад. Там ще видите, че се е увеличил броят на резервите, но обемът на разходите изложени на риск е намалял, което според нас е добър знак. В обобщения доклад се упоменават и някои подобрения, например консолидиран разчет на общия размер на сумите изложени на риска за целия европейски бюджет. Те са между 3,6 и 5 милиарда евро. Направихме това по ваше искане. Какво можем да направим още, за да подобрим системите за управление и контрол? И в четирите доклада се опоменава, че предприемаме комбинирани действия първо, продължаваме да работим към установяването на един наверига на одит на средствата с поделено управление. Второ, подобряваме надежността на информацията, предоставена от държавите членки. Трето, продължаваме да популяризираме идеята за националните декларации, така че държавите членки да поемат повече отговорност за надежното разходване на европейските средства. На последно място, но не и е по значение, нещо, което е много важно за вас, са Сметната палата и за комисията, а именно по-нататъчно опростяване. Наблюдавайки процеса на опростяване, още през 2014-2015 година сме поели съответните ангажименти, но трябва да обмислим и други възможности за действие. Предстои много скоро и средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Това ще е за нас възможност да си направим изводи и да реализираме някои от констатациите си през втората половина на периода. Докладът за вътрешния одит е друг много важен източник на информация. Какви са ползите от този доклад? В него се поставя акцента върху оценката на нуждите. Прави се оценка на риска възоснова на оценка на настоящите програми, най-вече оценка на риска, съдържащ се в законодателния процес. Така ще можем още на ранен етап да се справим с риска, залагайки на превенцията. Така, например, за европейските структурни инвестиционни фондове вътрешните аудитори заключиха, че законодателството е прекалено сложно, не винаги е непосредствено разбираемо и че от това могат да проистекат проблем, проблеми с тълкуването, а от това на своя страна могат да проистекат грешки. Аудиторите оценяват постоянните усилия на генералните директори, но смятат също, че трябва да се справим и с други те все още нерешени проблеми, като, например, прилагайки многогодишния подход. Подобни превентивни препоръки от страна на аудиторите помагат на комисията, тъй като така можем да сме обективни още на ниво подготовка, на ниво генерални дирекции. Одитите през 2015 ще бъдат приключени и за останалите области на разходи. Господин Тимерманс и неговият екип в бъдеще ще се съсредоточават именно върху тези превентивни одити. Въпреки всички усилия, които полагаме, продължават да се допускат грешки, затова и трябва да подобрим капацитета си за коригиращи действия. Капацитетът за коригиращи действия е подробно описан в доклада за защитата на бюджета на Европейския съюз. През изминалите 6 години между 2009 и 2015 общият размер на финансовите корекции и събирания на вземания бе 3,2 милиарда евро годишно. Това съответства на 2,4% от годишния размер на плащанията по бюджета намаляваме процента на грешки, като предприемаме бързи и решителни коригиращи действия. Това показват тези цифри. Трябва да продължим също така да отчитаме изтичането на известен период от време между идентифицирането на грешките и тяхното коригиране в рамките на многогодишните програми ще продължим в комисията да работим по този въпрос. Говорих не малко за спазването на процедурните изисквания, но в крайна сметка основният въпрос е какво постигаме с бюджета в името на гражданите. Това ни отвежда и към въпроса за резултатите от изпълнението. Резултатите от изпълнението ще са основният приоритет в рамките на мандата на тази комисия. На 22 септември бе проведена една много успешна конференция, в която участваха представители на комисията, външни експерти, членове на Европейския парламент, членове на Европейската сметна палата. Заключенията ни бяха, че акцентът върху резултатите от изпълнението трябва да е последователен и систематичен в рамките на дълъг период от време, за да постигнем желаните резултати. Този подход трябва да е приоритетен за всички. За нас, за държавите членки, за Сметната палата, за парламента и за съвета. Трябва да сме реалисти. Постигането на промяна в нагласите, така че да има ориентираност към постигането на резултати, изисква време. Не бива да очакваме лесен преход към наличието на показатели за резултати на всички нива. С други думи, ако изхарчите едно евро за борба срещу безработицата в един град или община, трябва да бъде възможно да установим как от тази инвестиция е намаляла безработицата в целия Европейски съюз. Но за да направим това, действията трябва да бъдат обвързани с резултати, при това последователно и систематично в рамките на по-дълъг период от време. Трябва да се получим от опита на онези, които вече прилагат този подход и най-вече от техните пропуски, от това, което не функционира добре. Трябва да сме търпеливи. За постигането на промени се изисква време. Трябва да проявим и постоянство. В рамките на целия процес трябва да работим с условни критерии, за да знаем дали сме поели в правилната посока. През 2013 по време на процедурата за освобождаване от отговорност изискахте от нас някои мерки именно за такава ориентираност към резултатите. Ще видите какво сме предприели в обобщения доклад и в годишните отчети. И в бъдеще този въпрос ще продължава да ни занимава като приоритетен. Комисията по бюджетен контрол и Комисията по бюджети работиха заедно с нас. Обсъдихме въпроса за това какво всъщност е ориентираност към резултати и установихме, че има различни тълкувания и становища, които трябва да уеднаквим. Как най-добре можем да измерим резултатите? Разбира се, трябва да се опираме на факти, но как да съберем необходимата информация? Какви да са разходите за това? как да я обобщим. Много скоро в комисията ще се провеждат редовни срещи с мрежата за фокусиране на бюджета върху резултати. Така искаме да постигнем напредък в областта на резултатите. Така ще можем и да постигнем устойчиви резултати, нещо за което призовавам в комисията. Много скоро ще бъде създадена и междуинституционална група по въпросите на резултатите от изпълнението. Благодаря, госпожо заместник-председател, за представенето на докладите. Думата има докладчикът госпожа Длабаева. Благодаря много, госпожа председател. Благодаря, госпожа заместник председател на комисията. Вече започнахме да обсъждаме освобождаването от отговорност за 2014 година, е, вземайки предвид и 2013 и последващите действия и срещи. Имахме много добри срещи с генералния директор в сряда и искам да се спра на няколко елемента, по които постигнахме съгласие, които мисля, че е важно да споделим с вас. Първо, мисля, че имаме, мислим, че имаме достатъчно възможности и пространство, за да въведем подход, ориентиран към постигнатите резултати в процедурата по освобождаване от отговорност. Поздравления за добрите резултати, които сте постигнати. Ли? А, имам и няколко въпроса. Трябва да намерим общо разбиране за това какво означава ориентиран към постигане на резултати. Защото показателите не бяха на лице, не бяха определени през 2013 година и сега е момента да го направим. Прочетохме вашия доклад синтезиращ а, годината и а, се говори за постигане на резултати по два различни начина. Едното е, е крайните резултати, но другото, което според нас възможна интерпретация, е резултатите на институциите, оказващи подкрепа и сме взели формулировки от Сметната палата, защото е важно да се знае, че е, Сметната палата и парламента разбират този показател различно. Това е първият ми въпрос. Втория ми въпрос. Освобождаването от отговорност за 2014 година е за първата година от новия програмен период. Има конкретни елементи, свързани с качеството, които се въвеждат за първи път и се предвижда по-задълбочено проследяване между 2013 и 2014 година. Аз вярвам, че е добре да се работи именно по този начин, чрез проследяване, т.е. да има връзка между годините, за които се дава освобождаване от отговорност. И въпросът е, имаме ли достатъчно данни, за да постигнем това? имам въпрос към вас. От е, доклада за синтеза и освобождаването е, за 2013 година е, стигам до въпроса дали смятате, че информацията, предоставена от държавите членки, е достатъчна? И дали смятате, че има, смятате, че има проблеми с наличността на данни? Още един въпрос. Какво очаквате от върх работата на групата на високо равнище по упростяване? Вие говорихте за упростяването. Съгласна сте, че то е важно. И така, какво очаквате от новата група на високо равнище? Последен въпрос. Във всички документи споменавате простата верига за аудитиране. Моят въпрос е, може ли да се каже вече, че тя функционира на някои места? Защото, доколкото знам, все още има противоречия между различните мерки на аудиторски контрол. Имам и конкретни въпроси към директора на вътрешната служба за одит на комисията Филип Тавер, но ще спра до тук. Госпожо заместник-председател, заповядайте. Благодаря. Първо, по въпроса за това как да постигнем а, общо определение на ориентираността към резултати. Краткият отговор е чрез съвместни действия. Дългият отговор е когато институции се опитват да въведат такъв подход. Това става постепенно, интерактивно и трябва да се внимава, за да се избегнат две често срещани грешки – Първата е резултатността да се приравнява към а, определен набор от показатели. Защо е това? Защо е опасно това? Ами защото ни кара да се съсредоточаваме само върху измеримото. Но то може да се окаже, че не е най-важното. И се съсредоточават усилията върху неща, които лесно се мерят. Като брой деца в училище, брой километри, е, добри пътища и така нататък, но не и е, неща като е, увеличаване на качеството на живота, например, или на заетостта, на висококачествената заетост. Другият под, за който трябва да внимаваме, е индикаторите да са реактивни, а не свързани с напредък. Аз работих в Световната банка, която цели 10 години постепенно въвеждаше подход ориентиран към резултатността. И през цялото време се налагаше той да се настройва все по-добре и по-добре. Затова е важно да работим заедно. Да започнем от няколко прости елемента, които да са важни за всички проекти и програми, които финансираме. Какъв е проблема, който се опитваме да разрешим? Какъв е подхода, с който се опитваме да го разрешим? Какви са резултатите, които искаме да постигнем и как ще знаем дали сме ги постигнали. С тези четири прости елемента може да се анализират програми и проекти и така по програми и проекти може да се направи разчет на финансирането възоснова на качеството на проекта и в последствие можем да видим как да агрегираме информацията за целия бюджет на Европейския съюз. Също трябва да се види а, какъв е бил традиционният подход. По-рано е бил такъв. Дали прави институцията това, което трябва? А сега трябва да е по-скоро с това, което прави, институцията постига ли това, което иска да постигне. И всъщност това изисква цялостна програма, промяна на начина на мислене. Нещо, по което напредваме постепенно с комисията и държавите членки. В някои държави членки нещата са по-напред, а в някои отрасли нещата са по-напред от други. Но ако продължаваме така, систематично да събираме информация, да я анализираме, ако казваме ето до къде сме стигнали, ето какъв път сме изминали, ето на къде се движим. Ще видим значителни промени. За много от нас комисията все още се вижда наследството от миналото, което е било насочено по-скоро към правомерно разходване на средствата. Тоест, средствата, които са заделени, били ли са изразходвани за съответната цел. Нещата обаче се променят. По втората ви точка. Това, че става дума за първата година от новия програмен период и че трябва да има последователност между процесите на освобождаване от отговорност за 2013 година и 2014 година. Не само, че съм съгласна с вас, ами на практика нямаме право да подхождаме, нямаме избор, нямаме друг избор, защото има съвсем пряка връзка по много проекти и програми между това, което е вършено до тук и това, което е, предходната година и това, което е вършено следващата година в новия програмен период има две основни промени. Едната е макроекономическите условия, т.е. съответните елементи от финансирането допринасят ли за определените макроекономически цели. И на второ място, дали средствата, които се заделят, действително отиват за постигане на това, което се цели и дали достигат до онези, за които са предвидени. По третия ви коментар, да, съгласна съм. Е, е, разбирам какво казвате. От една страна, да, е, информацията, с която разполагаме, е надежна. Това, което сме проверили, е коректно. От друга страна, все още нямаме достатъчно данни, за да можем да правим оценка на резултатността. И трябва да продължим да работим с държавите членки, за да се постигне това. Когато се оценяват нещата по новите а, показатели, а, много често може да се сблъскваме с подобни проблеми. Просто все още не разполагаме с достатъчно данни за сравнимост. За упростяването. Нещата са съвсем ясни. Искаме всички процеси и процедури да могат да се класифицират в три категории. Първо, онези, които са задължителни, за да може да се въведат проектите, същевременно защитавайки финансовите интереси на Европейския съюз. Втората категория е – онези, които е добре да се запазят, защото допринасят за тази цел и на трето място нези, които са излишни. И след това третата категория може да се премахне незабавно. По втората категория може да се вземе решение кои от елементите да се запазят и кои могат да се премахнат нещо, по което ще работи групата на високо равнище. И така ще можем да разполагаме с една по-проста система от изисквания, която да не е а, излишно а, орнаментирана, а съвсем целенасочено да си върши работата. И сега, за всяка една мярка трябва точно това да е основният въпрос. Задължителна ли или не? Благодаря ви, Мартина. Искаш ли да продължиш? Имаш думата. Благодаря. Бих искала веднага да премина към доклада за вътрешния одит, ако позволите, защото имам конкретни въпроси. Видях обобщението, благодаря ви за това. 2014 година службата е издала 187 нови препоръки, от тях 50 много важни, 77 важни. Някои от важните не са били приети от управлението. Две такива не са приети, а една от особено важните са само частично приети. Искам обяснение защо това се е случило така. Точка 413 от доклада разглежда одита в подкрепа на европейския семестър. Службата извършила ли е одит на административните процедури, инициативите от водещо значение и ако не, защо? Имам и въпроси по регламентите относно структурните фондове – Виждаме, че в доклада са набелязани много важни теми, как да се помогне на Генерална дирекция за етост от гледна точка на договарянето на оперативни програми, ориентиране към резултатите, рамка за резултатите и процедурите 2014 до 2020 година. Какви стратегии са прияти с тази цел? Искам също така да видя каква е остатъчната грешка за 2013 година, тъй като се подчертава, че има големи разлики в докладването от страна на държавите членки. Освен това има подценяване. Също така цифрите, докладвани от държавите членки, не винаги са надежни. Освен това има ограничения. Някои от тях проистичат от начина на докладване пред комисията, но също така не се правят достатъчно проверки. Според съда 2014 година, що се отнася до генерална дирекция Реджио, има подобрения, но въпреки това все още се притесняваме, че сигурно ще има голямо разминаване, що се отнася до работата на генерална дирекция Реджио и заключенията на съда можем да направим сравнение с Генерална дирекция селско стопанство, като че ли тя е по-активната и заслужава да бъде похвалена, защото там имаме поправене на процента грешка. Какво е становището на одитната служба по този въпрос? След това седма рамкова програма за научни изследвания. За какво става дума тук? За съгласуване между различните генерални дирекции или... Знам, че това е много сложно при седмата рамкова програма. Имаме общия център, но той работи ли вече по седмата рамкова програма? Също така ме интересува дали тази програма ще се изпълнява до 2020 година. През четвърта генерания, В четвърта генералния директор го потвърди, ще има ли обаче подобрение на процента грешка преди 2020 година? И накрая декларацията за изпълнение. Видяхме, че одитната служба смята, че няма достатъчно ясни насоки. Тук са изразени доста резерви. Какви са насоките на Генерална дирекция ДЕВКО. Какво мислите вие? Това са някои от важните въпроси. My, my be the... Мисля, че е най-добре генералният директор, който отговаря за вътрешния одит, да отговори на тези въпроси. След това Манфред Крафт също може да отговори. Благодаря ви, госпожо заместник-председател. Аз си отбелязах всички въпроси. Те са по целия доклад, който ви беше представен. Боя се, че ако навляза в подробности по всички тези теми, ще трябва дълго да заседаваме, е, защото вие наистина поставихте абсолютно всички възможни въпроси за 2014 година. Аз ще се спра на най-важното, като съм готов, разбира се, да отговоря допълнително. Първо, вие зададохте някои общи въпроси, като че ли законодателството не е достатъчно ясно, има известно объркване. Докладът, който ви е представен е доклад на комисията и той разглежда дейностите през 2014 година, но това не е доклад на вътрешния одит, това е доклад на комисията. Първото важно уточнение е това. А Задачата на вътрешния одит е да докладва пред съвета на комисарите. Тази информация е публична само от части. Тя е на разположение на Комисията по контрол на бюджета, съгласно договорите, в рамката на съвместното финансиране. Това просто като пояснение. Сега по вашите въпроси, първо за препоръките, които са класифицирани като особено важни, важни, защо някои от тях не са били изпълнени. Всички подробности по препоръките могат да бъдат намерени на шеста страница на работния документ, който придружава доклада. Там има цяла страница обяснения не мисля, че е необходимо да ги повтарям, но двете особено важни препоръки, които са отхвърлени, са отхвърлени от ГД Девко. Едната от тях е препоръка за разбиване на целите по проекти и резултати – но Девко отговаря, че те нямат капацитета за да управляват подобна дейност. И за това не могат да изпълнят тази препоръка. Втората препоръка е свързана с работата на делегациите на Европейския съюз – но тук се обяснява, че има различна методология, която се следва. Така или иначе, и в единия, и в другия случай, ако има някакви опасности, които проистичат от този отказ, те се поемат от генералния директор на ДЕВКО. Тези препоръки така или иначе са особено важни, но не и от критично значение. Много е рядко, разбира се, да има препоръки от критично значение, но те са тези, които трябва неотложно да бъдат изпълнени, защото са проистичащи от някакви рискове. И имайте предвид и определението в този случай препоръката е свързана с нещо, което застрашава процеса на работа, но не и цялостното изпълнение от страна на съответната генерална дирекция. Това е препоръка, която също така се разглежда от гледна точка на своите възможни последствия, но в случаите, които цитирате, няма такива последствия. Те се разглеждат от съвета на комисарите. През 2015 година ние ще продължим с одита и ще направим анализ и на това измерение – има 187 препоръки, само две от тях не са изпълнени. Мисля, че това не е особено значимо. Да не говорим, че понякога на хартия е много лесно да приемеш нещо, а ентусиазма след това изчезва. Но имайте предвид, че одита е направен най-вече на административната процедура, а не по съдържание. Това е преднамерен избор, защото ако направим одит по същество, трябва да имаме и показателите за изпълнение и резултати. И в тези случаи показателите се договарят заедно с аудитирания орган. Това отнема доста време, но при европейския семестър Проведения одит стигна до извода, че от административна гледна точка има добра организация. И разбира се, това е важно за работата на главния секретар. Знаем, че предишния а, вече се пенсионира, но това е резултата от одита. По третия ви въпрос. Структурните фондове и общите въпроси. до каква степен одитната стратегия е била приспособена към поставените въпроси. Нека кажа, ние правим препоръки. И всъщност интересното започва след препоръките, защото самия одит не е нищо особено, но именно изпълнението на препоръките вече е интересно. Плана за действие трябва да бъде приведен от ДГ Регио и ДГ Заетост през 2015 година, като дейностите се проследяват и през първия семестър на 2016 година, за да видим дали има напредък. Одитите, които за мен са най-съществени за всички програми през 2014 година, те бяха описани от заместник-председателя на комисията. Това е тъй наречения GAP Assessment, оценката на разликата, проследяването на изпълнението на препоръките обаче е планирано за първия семестър на 2016 година, може би второто три месечие след вашето освобождаване от отговорност и преди началото на лятото, за жалост. Така че днес мога само да отговоря частично, доколко стратегията е била променена. Вие питахте и за това, защо Сметната палата и комисията по различен начин тълкуват процента грешка – Също така вие искахте да се потвърди или може би зададохте въпрос дали ГД Регио са по-малко активни от ГД Агри. Мисля, че трябва да разберете задачата на вътрешния одит в комисията. Процента грешка, установен от Сметната палата, и процента грешка, установен от вътрешния одит на комисията, не са едно и също. Не е необходимо да преминавам през цялата методика. Но се има предвид многогодишния характер на операциите. Също така се вземат под внимание финансовите корекции, служебно признатите суми, Корекцията на грешка за една година се прави доста години след съответната календарна година. Затова обобщението за констатираната грешка за съответната година всъщност може да се изготви доста по-късно. Това е разминаването или разликата но със сигурност ние имаме системи на контрол в комисията и тези системи е, имат е, своят корективен капацитет. Просто е различно, когато се прави анализ на операциите през съответната година. А дали ДГ Агри е по-активна от ДГ Регио, аз нищо не мога да кажа официално, по този въпрос. И освен това не ми се иска да сравняваме две генерални дирекции, тъй като те работят до някъде сходно и до някъде много различно. Развитието на селските райони, това е структурен фонд, много близък до регионалните фондове или социалния Европейския социален фонд – от друга страна, имаме първия стълб в селско-стопанската политика, който работи корено различно. Опасностите, рискът е различен. И за това и там капацитета е много по-голям, отколкото на ДГ Регио. Има съфинансиране, съвсем различна законодателна рамка – за това се прави тъй наречения gap assessment и той установява и много различната степен на риск, но както казах, разликите тръгват още от законодателния процес. Мисля, че отговорих на най-важното. Останалото би било наистина технически подробности, но би трябвало да оцените ДГ Регио толкова колкото и ДГ Агри. А и е, Съответните генерални дирекции съдействат на тези одити. Аз имах прекрасни отношения с колегите от тези две генерални дирекции и не мисля, че те трябва да се сравняват. Също така, вие попитахте за Центъра за обща подкрепа при научните изследвания, дали вече е заработил – още веднъж ще кажа, не мога да ви дам отговор, защото одитът тече. По хоризонт 2020 ние сме си свършили работата, но при този общ център Имайте предвид, че компетентността е единствено за Хоризонт 2020, а не и за седмата рамкова програма. Предполагам, че колегата до вас ви го е обяснил вече. И накрая вие ме питате за ръководителите на европейски делегации. Мисля, че Девко дава достатъчно насоки в това отношение. Има препоръки. Това, което при одита правим е доколко те са изпълнени. Всички ваши въпроси са много смислени, но те се задават твърде рано защото плана на действие предвижда оценката да се направи 2015, дори началото на 2016 година. Все още ние нямаме факти с доказателствена сила, които да ни помогнат при този одит. Благодаря ви за въпросите, надявам се да съм ви дал отговор и съм готов да обясня и още без да навлизам във всички подробности. Председателката, благодаря. Аз също искам да се изкажа. Миналата година бях докладчик във връзка с освобождаването от отговорност. За това и с голям интерес изслушах казаното от госпожа заместник председателя. Като че ли се намираме в абсурдна ситуация. В доклада се установява, че има конфликт на интереси на ниво управление в държавите членки. А в доклада на колегиума на комисарите пък се заявява, че не трябва да има такъв конфликт на интереси по силата на действащото законодателство. Не би трябвало да го има, но ако има такъв, какво трябва да предприемем? Според мен комисията не обръща внимание на реалността, не обръща внимание на проблемите по места в държавите членки, а трябва да направите това, тъй като само така ще постигнем напредък. Ако не обърнете внимание на проблема в държавите членки, няма да има полза от нито един от документите ни. Първият ми въпрос е свързан с конфликта на интереси трябва да ви кажа, че докладчицата ни е абсолютно права. Нека ви дам за пример обобщения доклад за 2014 година. Генерална дирекция Реджи е квалифицирала като надежни 96% от данните за процента на грешки. Много по-малък е процентът в ГД Агри. Повиши се процентът на грешки в ГД Речи с 0,8%. В ГД заетост бяха прияти 88,1% от данните за процент на грешки. Този процент е много по-малък от този в ГД Реджи, но също толкова висок е процентът на коригирани грешки, колкото в ГД Реджи. В ам, областта на развитието на селските райони също има повишаване от 1,5 на 5,09. Това показва, че има големи проблеми с управлението на фондовете в държавите членки. Някои генерални дирекции вярват на данните, предоставени от държавите членки, други не. Защо всъщност се правят корекции? Защото са неверни цифровите данни. В Работният документ на Комисията за освобождаването от отговорност има абстрактен анализ на проблема. Наистина оставам с впечатлението, че се намираме в абсурдна ситуация. От една страна твърдите, че данните са надежни, от друга страна пък има възможност за корекции. Мисля, че са тревожни резултатите от проверките. Трябва да се прави нещо по места в държавите членки. Наистина е недопустимо комисията да не работи по места в държавите членки. Именно там се коренят проблемите на цялата система. Много бе добър според мен документът на вътрешния аудитор. Наистина съм благодарна за този документ. Мисля, че в новата система сме пропуснали шанса си и проблемите ще продължат да се задълбочават, тъй като комисията във бъдеще ще има по-малко възможности за намеса, отколкото сега. Въпросът е какво трябва да предприемем сега, ако искаме не просто да изплащаме средства. Можем да забравим за ориентираността към резултати, ако комисията няма възможности за намес. Ще си изготвяме колкото си искаме доклади с прекрасни иллюстрации и диаграми, но няма да постигаме нищо по места. Гражданите ще знаят това, ние ще знаем това, вие самата ще го осъзнавате, но едновременно с това ще се правим, че вярваме на това, което се съдържа в документите ни а всъщност никой не му вярва. Ако не предприемем мерки по места, можем само да се провалим. Няколко думи за Олаф. Последващи действия след освобождаването от отговорност. Точка 4.4. Комисията като че ли изостава от реалността. В надзорния комитет на Олаф има проблеми, които излязоха наяве, искам да знам какви са разходите, пътните разноски на членовете на надзорния комитет за 5 години назад, за да можем да знаем какво действително е било и е положението. Това би бил един чудесен пример за прозрачност. Мисля, че за нас има значение как ще се развият нещата с Олаф, тъй като Междувременно се стигна до положение, от което могат да проистъкат сериозни вреди за репутацията на всички засегнати лица. Какво смятате да предприемете? We are going to, uh... Ще си разпределим отговорите. Аз ще отговоря на първата част от въпросите ви, а господин Крафт на втората. Първо, по въпроса за конфликта на интереси, като господин Крав ще продължи по този въпрос. Всички знаем, че въпроси като конфликта на интереси спадат към прерогативите на държавите членки. Те трябва да гарантират липсата на такива конфликти при изпълнението на програми, финансирани от Европейския съюз. Работихме много активно за постигането на по- активни действия от страна на държавите членки, в това число и по отношенията на декларациите им за точността и достоверността на отчетите. До момента сме постигнали много малък напредък по този въпрос, но това не означава, че трябва да се отказваме. Що се отнася до цялостната отговорност за бюджета на Европейския съюз, държавите членки трябва да разработят системи, които да ни дават повече гаранции за това, че на най-високо ниво на управление се проявява отговорност и се поема отговорност. И има отчетност. По втория ви въпрос за Олаф. Много жалко е, наистина, че един маловажен бюджетен проблем, който междувременно бе решен, бе представен като изключително значим. Обсъдих въпроса с генералния директор на ОЛАФ. Днес сутринта разговарях и с председателя на надзорния комитет. В името на пълната прозрачност мога да кажа, че начинът по който въпросът бе представен от Олаф не бе много удачен. Бяха направени бюджетни корекции. Надзорният комитет имаше две възможности за действие или да намали разходите си, или да изиска допълнителен бюджет. Похвално е, че надзорният комитет взе решение да се възползва от първата възможност, а именно да намали разходите си. Взе това решение след като получи предупреждение от Олаф. С това проблемът бе решен. Но стана ясно, че Начинът на управля... настоящата система за управление на бюджета на надзорния комитет не е най-добрата. Реших да оправомощям разпоредителя с бюджетни средства да направи промени, така че в бъдеще да не се реагира толкова остро на проблеми, които наистина не са значими. Днес мога да ви гарантирам, че сме предприели необходимите мерки, че започнахме с извършването на преглед. След няколко седмици ще мога да ви кажа и каква ще е ролята на разпоредителя с бюджетни средства. Разговарях с председателя на надзорния комитет, който ме подкрепя. С основа на това, което ви изложих до тук, ще предприемем необходимите действия. Председателят на надзорния комитет заяви, че иска да се извърши вътрешен одит на бюджета на надзорния комитет. Така в бъдеще ще можем по възможно най-ефективния и ефикасен начин да организираме управлението на този сравнително малък бюджет, така че да се постигнат възможно най-добри резултати с поставените в него средства. Преди да предам щафетата на господин Крав, нека направя един общ коментар – Европа се намира в много тежко положение. Моментът е много труден за Европа, тъй като всички сме изложени на изпитание. Сега трябва да покажем, че можем да спечелим гражданите на своя страна, че можем да спечелим тяхното доверие – в ползите, които проистичат за всички нас от Европа. Разбирам вашето възмущение, вашата нетърпеливост, госпожо председател, но нека ви уверя, че колегите ми и аз напълно осъзнаваме каква отговорност носим при гарантирането на доверието на дънакоплатците към способността на Европа да разходва ефективно и ефикасно техните средства. Всички действия, които предприемаме, са подчинени на тази цел. Манфред. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо заместник председател, че ми дадохте думата. Ще отговоря на въпросите на председателката и на докладчицата за остатъчния процент на грешки. Има проблем с надежността на статистическите данни, предоставени от държавите членки. Какво можем да направим? по този проблем. Нека започна с остатъчния процент на грешки. Този процент на грешки се установява при приключването на многогодишните програми. Става дума за нещо като прогноза за бъдещето. Прави се разчет на сумите, които са изложени на риск от грешки. Сумите изложени на риск от грешки са между 3,5, 3,6 и 5 милиарда евро. Сега следва да си зададем въпроса за капацитета ни за коригиращи действия. Госпожа заместник председателя опомена съобщението за защитата на бюджета на Европейския съюз. То съдържа много добър подробен преглед на инструментите за превантивни и на тези за коригиращи действия. За първи път в обобщения си доклад комисията ви предоставя и разчет на бъдещите евентуални корекции. Разгледахме предоставените ни данни за конкретните суми, както и данните за корекциите по бюджета на Европейския съюз. И много подробен анализ направихме на тези цифри, за да направим разчет на вероятните корекции в бъдеще. Извадихме предварителните корекции, т.е. тези преди одита на Сметната палата, за да избегнем двойното ощетоводяване. предварителните корекции трябва да бъдат извадени от калкулацията, за да не бъдат ощетоводени два пъти. Направихме и други технически корекции, възоснова на които установихме, че годишният размер на корекциите в бъдеще ще бъде 2,7 милиарда годишно. Този разчет се основава на данни от последните няколко години. Какъв е остатъчният процент от грешки? За съжаление, не е възможно тези 2,7 трябва да има налични бази данни. Това искам да знам. И накрая, не знам дали разполагате с тази информация в момента, но ме интересува какво стана с решението от юни 2015 година по програмирането. Знаем, че имаше такова дело, заведено пред съда на Европейския съюз за конфликт на интереси, ако може да ни кажете какъв е резултатът. Thank you and thank you for the uh, uh questions and comments uh, and again we will split Благодаря много за въпросите и коментарите. Ще си ги разделим с господин Крав, Първо доклада по член 318. Той беше прият действително през юни 2015 година но ще бъде представен в тази парламентарна комисия от генералния секретар на комисията през януари, по време на неговото изслушване за освобождаване от отговорност. Тоест, това предстои, това е следващ етап в, освобожда... в процеса на освобождаването от отговорност. На второ място, по въпроса за съфинансирането и за, липсата, за отсъствието на липсата на съфинансиране като фактор, който а, пречи на провеждане на програми и проекти. Всъщност, ние работим доста активно с страните по различни програми, така че да може те да се възползват от европейския бюджет, независимо от трудностите, с които се сблъскват. И така, знаете, че в страната, която се сблъска с най-големи трудности, Гърция, увеличихме финансирането от Европейския съюз до 100% от проектите. Това е много а, сериозен знак за ангажираност. Същевременно трябва да се има предвид, че между времето, когато са установени недостатъци за съфинансиране до момента, в който се спира дадени проекти, може да мине определено време и може все още да не е поступила тази информация. Ще оставя отговора на това за Манфред. Тъй или иначе за нас прозрачността е много важна. Ще ви предоставим цялата информация, която ви е необходима в момента, в който тя е на разположение в достатъчно удобен формат. А сега ще оставя на Марфе, Манфред да отговори на другите въпроси. Само, госпожо председател, нека да кажа, че в 4.30 започваме тристранния диалог за бюджета. А ако има други членове на парламентарната комисия, които искат да а, ми зададат въпрос, благодаря. Два въпроса, госпожо комисар. Преди няколко месеца вие бяхте в нашата парламентарна комисия, за да разговаряме за споразуменията във връзка с а, тютюновите изделия. това беше преди лятната вакансия всъщност бяхте обещали, че ще а, излезете с доклад за оценката а, по тази тема преди лятната вакансия. всъщност доколкото знам, такъв доклад не е получен. Трябва да ни кажете какъв е вашия график. Също така, във връзка с казаното от госпожа Гресле за ОЛАФ, за надзорния комитет, и за конфликтите. А, има сериозни проблеми там. Вие казвате, че а, а, съжалявате, че е, така са се развили нещата там. Вие сте установили контакт с председателя на надзорния комитет много добре. Също така се предвижда специални мерки за преместването на дадени лица, така че да се гарантира независимостта на надзорния комитет. Но въпросът е, трябва независимостта да покрива надзора върху Олаф, но това не е всичко. В крайна сметка, случили са се определени неща, и трябва нещо да се направи. Да не говорим, че репутацията на членовете на надзорния комитет е доста застрашена. Това са хора, които имат международна и национална репутация и които сега трябва в медиите да установяват, че тяхната репутация е заплашена. В такива обстоятелства не можем да пренебрегнем случващото се. Един човек, който много преди изтеклата информация – е знаел, че дадени средства няма да бъдат декларирани, защото не е искал да се надхвърлят бюджетите от 2000, 200 000 евро. И така, генералният директор на ОЛАФ всъщност е знаел за всичко това и той на практика е под подхранвал конфликта, който е съществувал години наред в Олаф, между Олаф и надзорния комитет. Не за първи път господин Кеслер създава такива интриги. Спомняте си и какво стана с комисаря Тимерман, спомняте си и с, какво стана с господин Дудов, ако правилно чуваме, който тогава беше председател на надзорния комитет, мисля, че този вид вътрешни войни трябва да бъдат преустановени. Един въпрос, госпожо комисар. Господин Кеслер си води някакви лични вътрешни войни и казва, че надзорният комитет представя нещата по преувеличен начин и че всъщност проблемите не са на Олаф, а на комитета по надзор. Аз знам какво се случва в Олаф, какви са проблемите, знам какви са отношенията на господин Кеслер с надзорния комитет, но нямам каквато и да било представа какви са компетенциите, които са били надхвърлени от, от надзорния комитет? Какви са грешките, които са били допуснати от надзорния комитет? Това е което се чудя. Вече много време тече война между Олаф и надзорния комитет. А пък Европа се намира в тежки е, времена ако евроскептиците и всички, които искат Европа да се разпадне, искат да докажат, ако искаме да докажем, че грешат, тогава трябва да направим така, че да има ясен, силен, независим контрол на служителите, работещи с Европейския съюз. И това трябва да са хора, които да могат да си вършат работата добре, а не да ем, се разбива професионалната им репутация с някакви изтичания в медиите. И така, госпожо комисар, е, направете така, че е, да не се допуска повече да има контрол върху контролиращия от контролирания. Thank you. To your first question. Благодаря. Е, по вашия първи коментар, по първи въпрос, това лято поискахме информация от държавите членки за опита им при приложението на споразуменията в областта на тютюновите изделия. Вече сме получили информация от 20 държави членки. Смятаме, че тази информация е достатъчна, за да можем да финализираме работата по оценката. Имаме намерение това да стане по време на настоящото месечие. Мисля, че е много а, отговорно бе взетото решение да не прибързваме с заключенията. Междувременно не сме имали контакти с Филип Морис. Целта е било, била да съберем информация от държавите членки, да видим какъв е техния опит при приложението и възоснова на това да вземем решение какво можем да направим от тук нататък. По втората тема, която повдигнахте. Ако вие или някой друг разполага с доказателства за това, кой е а, отговорен за изтичането на информацията и как се е случило това а, изтичане на информация, трябва е, да е, ви помоля да ни предоставите на тази информация, защото е много жалко е, това, че изтичане по нещо, което е сравнително малък бюджетен проблем, се превърна в такава лавинообразна новина. Наскоро обменихме информация с надзорния комитет и тогава взеха решение да се обърна и към надзорния комитет, и към ОЛАФ с искане съвсем конкретно да очертаят онези елементи, по които имат различия за това каква е ролята и каква трябва да е ролята на надзорния комитет, след това да има процедура по уеднаквяване на разбирането на тези елементи и за да може да се постигне най-накрая мир. А, обсъдила съм темата и с генералния директор, той изказа своята подкрепа. Добре е, каза той, че се опитваме да намерим рационално решение, за да може в крайна сметка да се оточнят веднъж за винаги работните отношения между ОЛАФ и надзорния комитет. Ясно е, че това се отразява отрицателно и на мотивацията на хората, работещи в ОЛАФ. И за това а, бихме искали прагматично да се разрешат нещата за това как може да изпълнява своите функции надзорния комитет в съвсем конкретен, прагматичен план и аз изявих готовност да помогна и на двете страни по спора. Заявих, че би било много добре и, и, извинете, и двамата и генерални директор, и председателя на надзорния комитет – е, смятат, че е добре и аз да продължа да участвам в процедурата по уточняване на оставащите неясноти като неутрален е, участник. Е, парламентът заяви, че до края на тази година трябва да приключи уточняването на работните отношения. И правим всичко възможно това да стане. Същевременно обаче, вземайки предвид междуинституционалните отношения като цяло, приложен... тук поговорката, която въжи е можеш да заведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие. И моята препоръка тук към генералния директор е моля, опиите. Е, дайте да се реши веднъж за винаги този проблем. Това е решението. Да се сложи край на тази враждебност, на това недоверие. Аз следих преписката и много се изненадах колко бързо се възпламеняват а, е, а, е, враждебните отношения. мисля, че тук има много сериозен проблем с взаимното доверие и ако не помогнем за възстановяването на това доверие, е, всички ще загубим и Олаф, и всички останали институции. И за това всички институции, които могат да участват в е, постигане и всички институционални мерки, които могат да се вземат за постигане на мирно разрешаване на, на проблема, ще бъдат предприяти. Е, споменахте и друг въпрос. Надзора на работата на секретарията. Тук имаме малко по-големи трудности поради регламента за функционирането на ОЛАФ. Секретарията е част от щатното разписание на ОЛАФ и регламента за ОЛАФ е, казва, че секретарията се финансира от ОЛАФ. Имаме ново предложение, по което работим в момента, опитвайки се да разрешим тази ситуация. То вече е управната служба. Надявам се, че ще може да разреши нещата. Но при всички положения, нека да се възползваме всички от тази възможност – да призовем към повече конструктивност и спокойствие при разрешаването на този важен въпрос. Благодаря, госпожо заместник председател. Създаваме лошо впечатление, защото ако не предприемем бързи действия, ще бъдат разрушени, унищожени цели репутации. С любопитство очакваме бъдещите ви действия. В никакъв случай не можем да продължаваме както до сега. Благодаря ви, че ни отделихте от времето си. Знаем, че трябва да ни напуснете, тъй като тристранните разговори за бюджета не чакат. Ще продължим сега с господин Крав. Преди да му дам думата за отговор на въпроса, който му бе зададен, нека добавя още един въпрос. Става дума за доклад, който може би всъщност сте изготвил самият вие. Доклада за защитата на бюджета на Европейския съюз и финансовите корекции. В таблица номер 2 от обобщения доклад е- се съдържат определени цифри. В таблица 333 от вашия доклад се съдържат също цифри, които не съответстват на цифрите от първия текст. Твърди се, че финансовите корекции са в размер на 903 милиона. А в таблица 333 от обобщения доклад цифрата е 736 милиона. Има разминаване между тези две стойности. Това е единственото разминаване, което установих, за което ви поздравявам. До момента не сме били свидетели на подобно нещо. Що се отнася до цифрите, Hmm. Seulement les corrections financières à source. Да. Госпожо председател, първо трябва да отговоря на въпросите на госпожа Яла Сендер. Защо не предоставяме своето съобщение по корекцията и възстановяванията в държавите членки? Първо, може би трябва да обясня защо представяме съобщението за европейския бюджет и защитата на европейския бюджет. Там целта е да предпазим бюджета от разходи, които са неправомерни. А иначе Европейската комисия е решила, че оповестява таблици, които представят сумите по държави членки. И така веднага може да се види какво се случва там. Възстановяванията са обвързани с крайните реципи, реципиенти, получили неправомерно финансови средства. Но в този случай не е толкова важно да се анализира от кои държави членки са съответните бенефициери. Това може да се анализира, разбира се, но Предстои да се уточни заедно с вас дали информацията е необходимо да се предоставя Когато една държава членка е оттеглила програми, за които не е осигурено съфинансиране, няма връзка с съобщението за защитата на европейския бюджет. В този случай самата държава членка е оттеглила проекта и няма неправомерно плащане. Ако държавата членка не го е отеглила, ако тя се държи така все едно, че има съфинансиране, това е нещо друго. По АМГ заместник председателката вече отговори, документите би трябвало да се предоставят за ваша информация ще кажа, че вече обмених кореспонденция с госпожа Кресле при старите случаи ние установяваме нередностите и винаги, когато се натъкваме на проблеми с законосъобразността и регулярността, ние постановяваме, че трябва да има възстановявания от сумите, които ще се плащат в бъдеще – И в този случай комисията изпълнява това, което е заявила. Имаше и въпрос е, за делата е, в Съда на Европейския съюз 95 до 99 година дела за финансови корекции, наложени от Европейската комисия – 2006 година законодателят е приел нови норми за процедурите за финансова корекция. Това е важно да се отбележи. Преди 2006 година нямаше такива конкретни норми, за 6-месечния период, след който комисията взема своите решения, но беше решено, че за 2007 до 2013 година се прилагат тези нови норми с 6-месечния срок. По финансовите корекции 95 до 99 Комисията ги разгледа 2008 до 2010 година, съдът през 2015 година реши, че регламентът прият 2006 година трябва да се приложи с задна дата към съответния период 95 до 99 година. В момента комисията прави своя анализ за бъдещите стъпки. След това Вие отбелязахте единствената цифра, където има разминаване между обобщителния доклад и доклада за защита на европейския бюджет 903 милиона евро. Вие ги отбелязахте в съответната таблица, но тази таблица представя цифрите при източника плащането преди то да бъде направено. А втората цифра включва и всички възстановявания. Надявам се да съм дал достатъчно точен и ясен отговор. Трябва да задам още един въпрос, тъй като според мен на размера на корекциите при източника трябва да е по-нисък в сравнение с размера на другата сума. А в случая съотношението е обратното, по-високе. Means... Права сте. Очевидно не съм бил достатъчно точен. Ще трябва писменно да ви обясня как... на какво точно се дължи разликата. Да, Okay, wir, wir kriegen Добре, ще ни предоставите информация. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. С това приключихме разискванията по тази точка от дневния ред. Много ви благодаря за проведените дебати, които опасявам се ще продължат и в бъдеще. Преминаваме към следващата точка – гласуване по становището прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране прогрес. Докладчик е госпожа Яла Сендер. Желая ли докладчикът да вземе думата? Съвсем набързичко, за да можем да преминем към гласуването. Este, digamos, esta opinión това становище е становище, което е насочено към Комисията по заетост. То е свързано с механизма за микрофинансиране, наречен прогрес, механизъм, който попълва празнината, за която сме говорили неведнъж, а именно липсата на микрофинансиране за предприятията. Този механизъм би трябвало да предостави необходимото финансиране и също така да даде повече економическа власт. Вие знаете какво се прави в Индия с микрофинансирането, което позволява на индийските жени да създават свои микропредприятия. Ние отдавна настоявахме и се радваме, че комисията най-сетне прие този механизъм за микрофинансиране на предприятията. Много се радвам, благодаря и за всички предложения за изменения на колегите. Благодаря и за поясненията. Трябва да е ясно следното. Като чили се създава впечатлението, че със всички сили искаме да защитим дадения инструмент, без да виждаме неговите слабости. Това не е моето намерение. По-скоро подчертавам същественото значение на този инструмент, необходимостта той да бъде защитаван и да не бъде излаган на риск, защото виждаме, че микрофинансирането беше атакувано в даден момент. Не всички обичат микрофинансирането, така че трябва да знаете, не бяха такива моите намерения. Но за мен беше важно механизма да се защити, за да не намали самата подкрепа за инструмента. Е, знаете, че понякога казваме всичко е прекрасно, ние сме за инструмента, но въпреки това има някои слабости и е необходимо да предогадим и възможни проблеми. Така че благодаря на всички за тяхната подкрепа. Искам да благодаря и на секретарията на комисията за помощта и разбирането. Благодаря. Председателката благодаря. Становище с э, инструкции за употреба, които вземаме предвид. Има ли някого сред вас, който не си носи картата за гласуване? Моля, гласувайте електронно, за да видим колко души присъстват в залата. Благодаря. Приключихме с това гласуване. Всичко е наред с системата. Изменение 1 за, против. Не мога да установя какъв е резултатът. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против. Нека проверим електронно. Изменение 5. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 за,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 против, въздържали се, приема се. 13. За, против. Имаше май повече гласове за, но нека проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Съжалявам за това електронно гласуване, но е малко объркващо. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се 16. Прие се компромис 1. 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за. Извинете, номер 18 за, против. Нека проверим електронно и тук. Мисля, че се приема, но нека проверим. Липсва един глас. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 отпада. Компромисно 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 и 20 отпадат. Компромисно 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21 и 22 отпадат. 23 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Нека проверим електронно. Ja, Check beendet. Край на гласуването. Отхвърля се 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, момент. Нека проверим електронно. Изменение 25. Мисля, че се приема. Да. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26 за. Против. Нека проверим електронно и тук. Мисля, че се приема. Да, приема се. 27 за против, въздържали се, приема се. 28 за. Нека проверим електронно и по това изменение. Моля, гласувайте електронно по 28. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за. Против, въздържали се, приема се. 30 за. Против, въздържали се, приема се. Гласуваме поименно по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Я, yeah, край на гласуването. 24 гласа за, няма гласове против. Поздравления за докладчицата. Всички Продължаваме. Работа.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 Ich möchte gerne weitermachen in der Tagesordnung, wenn Sie dazu mental bereit sind. Продължаваме по дневния ред. Ако сте готови психически, стигнахме до точка 5 от дневния ред. Проучване на тема финансовите инструменти в рамките на политиката на сближаване. Това са инструменти за финансов инженеринг. В проучването се задава въпросът дали държавите членки и избраните финансови институции са опазили и зачели финансовите интереси на Европейския съюз. Много интересен въпрос. Докладчик е господин Пирински. Сред нас и изготвилите проучването, добре дошли. Давам ви думата, за да ни го представите. Или може би вие, господин Пирински, искате да кажете няколко думи. С удоволствие ще ви дам думата. Äh, okay, go ahead. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Казвам се Фиона Грейс Уишлейд и представлявам изследователския център в университета Стратклайд. Ще ви представя първата половина от резултатите на проучването ни за финансовите инструменти. Реших, че може би ще е полезно първо да си припомним какво представляват финансовите инструменти и защо се използват. Тук, разбира се, ние ги обсъждаме в контекста на политиката за сближаване. Комисията ги използва като альтернативен механизъм за предоставяне на безвъзмезна помощ. Те могат да бъдат заеми, гаранции или капитал но има и варианти на всяка от тези категории. За да проработят проектите с тези финансови инструменти, трябва да са жизнено способни и да генерират приходи. Изпълнението обикновенно налага използването на финансови посредници. Използването на тези инструменти беше насърчено от комисията със следните доводи. Устойчивост на първо място, а именно Дадените на заем средства обикновено се връщат в бюджета, следователно същата сума в бъдеще може отново да бъде отпусната като заем. Е, вторият аргумент – така се подобрява качеството на проекта, тъй като се извършват надлежни проверки на инвестициите. Третият довод – финансовите инструменти са по-ефикасни в привличането на частните инвестиции. Нека обясня насоките тези инструменти стават все по-важни. Тази тенденция ще продължи и в бъдеще. В настоящия период около 17 милиарда вече са заделени от държавите членки, за да се използват за финансовите инструменти, но това все още е малък дял от бюджета на кохезионната политика, който е около 347 милиарда за разглеждания период. Както виждате, много малък дял. Накратко, националните тенденции. Както може да се очаква в по-големи държави членки, като Обединеното кралство Германия, Италия, ангажимента с използването на тези инструменти е доста по-голям – но имаме неравно разпределение между страните. Франция много малко използва тези инструменти, Италия използва пък доста от тях. В разглеждания период тези инструменти се използват най-вече в подкрепа на маки и средни предприятия. Виждате, че около половината от Кредитите за задължения са като заеми за маки и средни предприятия. Те се използват за енергийна ефективност, също така за развитие на градските райони, но това пак е доста малък дял от общия брой проекти. Нека поговоря и за структурите на изпълнение. Всъщност тук е новаторския характер на механизма. Основното е, че управителните органи изключват споразумение по желание с холдингов фонд и финансови посредници, за да се предоставят съответните финансови инструменти на получателя. Като крайния бенефициер не е фирмата или проекта, а фонда. Финансовите посредници или холдинговия фонд. Ако разгледаме освоемостта в различните области, то можем да кажем, че има около 12 милиарда. Това са данните на комисията от мината седмица, но 12 до 14 милиарда са изплатени за инвестиране в предприятията. От тази сума края на 2013 година 6,2 милиарда са инвестирани в крайни получатели, като сега вече цифрата е 8,4 милиарда. Развитие на градските райони и енергийна ефективност. Тук дялът е доста по-малък, освояването също. Виждате, че голям дял от средствата за финансовите инструменти си остава в фондовете и холдинговите фондове, ако разглеждаме края на миналата година. Като част от проучването, ние направихме справка в литературата. Основните заключения, дори за краткия срок, през който тези финансови инструменти са ползвани, е, че самото им използване е много сложно, много трудно, затова има и закъснения в изпълнението. 2007 до 2013 година законодателната рамка също е била доста пропусклива, допълвана от пояснения от комисията, обяснителни бележки през целия период, но може да се каже, че използването на финансови инструменти е било предружено от доста голяма несигурност. Европейската сметна палата също е набелязала доста специфични слабости Що се отнася до маки и средни предприятия, са финансирани в рамката на кохезионната политика. Един от основните проблеми е, че първоначално регламентът не е изисквал специфично докладване. Такива изисквания не са били включени. Това вече е променено. Но качеството на данни за този период си остава доста ниско. Така или иначе, с всички тези слабости и в нашия доклад, и в този на Европейската сметна палата, тук трябва да се отбележи, че това е поправено в регламента за новия период 2014 до 2020 година. Ние разгледахме 8 оперативни програми. Това беше една извадка. Програмите бяха избрани, така че да видим различен обхват и фокус, но основното беше програми в региони на конвергенцията. Принципно размера на програмата, вижда се от таблицата, е много различен в различните проучвани случаи. Различни са и средствата. Например, в България около 13% от програмата първоначално е била обвързана с финансови инструменти, докато в Андалусия само 4% първоначално. Голяма разлика, както се вижда, що се отнася до значимостта на финансовите инструменти в рамките на програмата. Може би трябва да дам някои кратки пояснения по проучванията. Мината седмица комисията публикува своя актуализиран обобщен доклад от края на 2014 година. Някои от тези данни вече са различни. Например, в България фондовете вече са малко или много освоени. Това въжи и за Германия, както и за естонската оперативна програма, която използва тези инструменти в областта енергийна ефективност. За разлика от тях обаче в Италия задължението е увеличено от 735 нагоре – но една малка част всъщност е инвестирана в края на 2014 година. Само една трета от задължението. Сходен е случая с Испания. Там се очакваше фондовете да са напълно инвестирани, но това все още не се е случило – В Румъния има доста голям напредък. Около 117 милиона от тези 150 са инвестирани края на мината година. В Словения фондовете са напълно инвестирани. Това, което може да се забележи е, че има реинвестирани фондове, които също са включени. Един от проблема с тези данни е свързан с разбирането в кой момент фондовете се връщат, след като са били платени на маките и средни предприятия за проекти. Не знаем и как, колко се е върнало като финансови средства и колко е планирано като задължения. Тук има разлика в тълкуването на задълженията за докладване и затова е много трудно да се проследи какво всъщност се случва. Основните резултати потвърждават литературата, а именно управителните органи трябва да научат доста нови неща, няма законова сигурност, от тук и големите закъснения. А и също така е липсата на достатъчно освояване в някои случаи. Виждаме, че е много трудно да се определи точно колко е инвестирано в крайния получател, проект или малко и, или средно предприятие. Трудно е да се види какви суми са се върнали към фонда. Не се виждат и таксите и разходите за управление, тъй като те не са включени в задължителните изисквания за докладване. Като цяло системите за наблюдение са доста зла, слаби. данните се събират в един много ограничен вариант и затова е трудно в нашето проучване да намерим връзката между данни, които получаваме от различни източници. Системите за управление и контрол просто не са приспособени към финансовите инструменти. Доста от управителните органи, които интервюирахме, говориха за проблеми с капацитета, те не разбират точно как да учредят и да използват финансовия инструмент. Всичко това е ново за частния сектор. Основните научени уроци са следните. Има нужда от гъвкавост. Финансовите инструменти се прилагат по време на финансова и економическа криза. Следователно, има нужда от приспособяване. Банковият сектор вече е много предпазлив. Необходимо е обаче да има също така стабилност и ясност, яснота на законодателната рамка, защото управителните органи просто не знаят как да работят с финансовите инструменти. Много е важно да има и ефективно общуване между различните партньори – менеджерите на финансови холдинги, бизнес, общността в по-широкия и вариант. Говорих и за изграждането на капацитет, затова тук а, няма да навлизам в подробности. Необходимо е обаче и по-добри системи за наблюдение, за да се знае какво точно се случва. И накрая един холистичен подход, тъй като не става дума само да се харчат пари. Необходимо е да се развие една широка бизнес среда, в която да има достатъчно подкрепа и консултации за фирмите. Също така те трябва да знаят какво финансиране е осигурено и да могат да направят своите. Благодаря ви и сега ще дам думата на колегата. Uh, Благодаря, Фиона. Добър ден на всички. Казвам се Клеер Дехе, представлявам Европейския политически център с централа тук в Брюксел. Имахме удоволствието да участваме в провеждането на това проучване. Ще споделя с вас някои от констатациите ни, както и някои от полуките, които си извлякохме. Първо, има нещо много важно, което не бива да забравяме, а именно, че проучването се отнася до последния програмен период 2007-2013 година. Някои от недостатъците, изтъкнати в проучването, вече са били обект на коригиращи действия, например чрез изменения в действащото европейско законодателство и по силата на новоприятия регламент. Проблемите и трудностите, пред които се изправихме във връзка с наличността на данни, се дължаха и на факта, че повечето данни бяха предоставяни на доброволни начала от страна на управляващите органи. Някои данни също така не бяха с достатъчно добро качество. Има и още нещо, свързано с ефекта от разходването на средствата. Към момента на провеждане на проучването все още не бе ясно какъв е точно този ефект, най-вече що се отнася до револвиращите фондове. Но Възоснова на разговорите, които проведохме с управляващите органи и други заинтересовани страни, установихме, че положението е по-добро, отколкото показват наличните данни и публикациите по въпроса. Това показаха и проучванията ни по отделни случаи. Може да има ред причини за това. Една от тях е подборът на регионите, където проведохме проучванията на отделни случаи. Направихме този подбор възоснова на степента на използване на финансови инструменти в съответния регион. Подбрахме региони, които имат по-голям капацитет за изпълнението на финансови инструменти. Данните се предоставяха от страна на обектите на проучването ни. Някои от заинтересованите страни може би са били по-склонни да ни предоставят по-положителна информация за изпълнението на финансови инструменти в съответния регион. Сега ще се спра върху отделните въпроси, на които бяхме помолени да потърсим отговор. Ще започна с първия. Финансовите инструменти са средство за подобряване на ефикасността на кохезионната политика – дали всъщност това е така и дали те допринасят за по-ефикасното гарантиране на финансовите интереси на Европейския съюз. Проучванията ни на отделни случаи показват, че финансовите инструменти като цяло допринасят за постигането на политическите цели на Европейския съюз. Финансовите инструменти придобиват и все по-голяма привлекателност на ниво региони и държави членки, тъй като в момента има бюджетни ограничения. Вярно е обаче също така, че финансовите инструменти функционират по-добре в определени области, както и по отношение на определени целеви групи, например по отношение на малки и средни предприятия. Те функционират по-добре и при специфични видове проекти. С други думи, има някои предварителни условия за вероятно по-високата ефикасност на финансовите инструменти. В някои отрасли те са по-ефикасни в сравнение с други. Освен това, не бива да забравяме, че в сравнение с безвъзмезното финансиране, финансовите инструменти е по-вероятно да бъдат използвани за повишаване на производителността и генериране на по-високи приходи. Това трябва да се взема предвид, когато се взема решението за използване на финансови инструменти по даден проект. Финансовите инструменти също така насърчават прилагането на ориентирани спрямо пазара принципи, за разлика от безвъзмезното финансиране. Данните, които събрахме, показват, че процентът на изплащане е нисък и че в сравнително малък размер се стига до повторно използване на фондовете. Не е ясно защо стигнахме до тази констатация. Вероятно една от причините е, че проучването ни бе проведено на сравнително ранен етап от процес. Вторият основен въпрос, който разгледахме, е свързан с функциите и отговорностите на отделните действащи лица. Както бе упоменато, в първата част на представянето ни. Като цяло липсва познаване на отделните действащи лица, липсва и опит в взаимодействието с тях на отделните етапи от жизнения цикъл на финансовите инструменти. А що се отнася до структурата, една от основните слабости, които установихме, е, че няма интегриране на резултатите от оценките на потребностите в оперативните програми. В немалко случаи оперативните програми се реализират независимо от резултатите от тези оценки. По отношение на прилагането на изпълнението, всички действащи лица заявиха, че имат нужда от повече яснота във връзка с действащите правила, както и от повече насоки от страна на Европейския съюз. В регламента няма много подробни насоки за изпълнението. Необходима е повече яснота. По отношение на наблюдението, етапа на наблюдение. Тук има явна потребност от повече технически капацитет по места. Немалко управляващи органи не разполагат с необходимия експертен опит при събирането на данни. Има също така и необходимост от по-ефикасно идентифициране на подходящи показатели в рамките на оперативните програми. На последно място, но не и е по значение, във връзка с ам, щетоводната отчетност и одита, с контрола, извинете, и одита, действащите тук системи не са добри. Така, например, няма данни за процента на грешки във връзка с финансовите инструменти. Има такива данни само за безвъзмезното финансиране. Затова е добре на ниво държави членки да се създадат платформи за споделяне на опит и най-добри практики. Преминавам към последния въпрос, на който се спряхме в проучването, а именно дали държавите членки и бенефициентите са готови да използват финансови инструменти. Извлечените полуки и придобитият опит в рамките на изминалия програмен период бяха значителни, бяха и много полезни с оглед на по-бързото разработване и установяване на финансови инструменти в бъдеще. Необходимо е законодателството да бъде по-ясно, да бъде усъвършенствано. Един от проблемите, упоменати от заинтересованите страни, бе факта, че е трудно европейското законодателство да се прилага наред с националното. Много е важно да изтъкнем, че регионите, където проведохме проучванията си на отделни случаи са най-добре запознати с финансовите инструменти. Те знаят дали, кога и как да ги използват. Затова, може би, би било добре да се вземет предвид и гледната точка на други региони и други заинтересовани страни. Пред какви предизвикателства ще сме изправени в бъдеще? Колегата ми вече опомена някои от тях. Мога аз да кажа от своя страна, че трябва да има по-добра координация между отделните действащи лица, да се установят по-близки контакти между тях. Не само по отношение на структурирането на финансовите инструменти, но в рамките на целия им жизнен цикъл. Важно е също така по места да се трупат знания и да се изгражда технически капацитет във връзка с тези инструменти. Необходимо е по-високо ниво на правна сигурност. Трябва също така да се постигне правилното съотношение между гъвкавост и отчетност, без да се увеличава административната тежест. Административната тежест вече никак не е малка. Повечето от заинтересованите страни, с които разговаряхме, бяха на мнение, че административната тежест може и да доведе до възпиране на привличането на частни инвестиции. В заключение, Смятаме, че финансовите инструменти са един привлекателен инструмент за постигането на целите на Европейския съюз в отделните области на политика. Револвиращият им характер, както и участието на частния сектор, могат да доведат до значителни допълнителни ползи по отношение на постигането на економически цели. Не бива обаче да забравяме, че Финансовите инструменти са широко понятие. Всеки един от тях трябва да бъде анализиран в зависимост от конкретния случай. Обедени сме също така, и това е една от основните ни констатации, че финансовите инструменти не са панацея сами по себе си. Необходимо е да анализираме специфичната структура на всеки един финансов инструмент, за да установим дали той се вписва в конкретните потребности по места. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще изслушаме вашите коментари и бележки. Председателката, благодаря ви. Проучването наистина е много интересно. Много добра бе идеята да се проведе. Думата има докладчикът. Благодаря, госпожа председател. И аз искам да благодаря на авторите на доклада за положения труд и е, за представенето му тук. Както е, беше казано, през последните няколко месеца се срещнахме с тях няколко пъти и е, някои и основните елементи, които бяха представени тук, отговарят на онова, което бяхме поискали като информация. По контекста. Тук разполагам с едно писмо от вас, адресирано към комисията, след като новия председател на комисията представи своя план за економически растеж, заетост и демокрация. И вие задавате въпрос какви ще са економическите механизми за финансирането на фонда от 300 милиарда за инвестиции. Предполагаше се, тези средства да се управляват в рамките на седма рамкова инициатива и в контекста на стратегията Европа до 2020 година. Вие споменавате, че финансовите инструменти трябва да се използват изключително внимателно, тъй като, съгласно Сметната палата, Тяхната ефективност често се възпрепятства от неподходящата рамка, предоставена от регламентите за фондовете. Вашата препоръка е следната. Да се направи оценка колко е, държави членки и финансови институции в сътрудничество с комисията успяват да организират правилно и гладко въвеждане на инвестициите по програмата. и а, кои са успявали да финансират, а, да, да го правят през периода 2007 и 2013 година, за да се обменят а, данни с тях за мерките, които те са предлагали, които евентуално да се разпространят. Няма да навлизам в подробности по вашата презентация. Повечето въпроси, е, свързани с постигнатото, бяха покрити доста успешно. Има два по-общи въпроса, които може би не бяха споменати. Първо, в проучването се казва, се дава информация за възприятието на финансовите инструменти, което е различно от страна на обществените е, институции, неправителствените организации и частните лица. От първата гледна точка те е, са средство за въвеждане и провеждане на европейската е, политика. А, частната гледна точка е, е, че е време да се направи така, че тези финансови инструменти да не са обвързани с толкова много изисквания. И мисля, че това си струва да се е, разгледа внимателно. Започнахме по работата преди около година. Целта беше да се, постиг... да се очертат първоосновните елементи. Какво искаме да постигнем с политиката за сближаване. Ами именно това сближаване и изравняване на нивата в различните територии на Европейския съюз. И всъщност сме обсъждали тези неща тук и по-рано. Как може да се намерят начини да се измерят тези резултати и действително да се измери намаляването на разликата между различните територии на Европейския съюз? От една страна, доброто финансово управление изисква правомерното разходване на средствата, но от друга страна, то също така изисква и постигането на, на резултатите, които целим. Благодаря ви. Желаят ли двамата ни гости да вземат отношение сега? Would you like to comment on the rapporteur's proposals? Бихте искали да направите коментар по предложенията, по твърденията на докладчика? Um, Um, uh, uh, Благодаря. Благодаря на господин Пирински за направените коментари и за първоначалните насоки във връзка с това проучване, които той ни предостави. Мисля, че съвсем правилно посочвате, че трябва да се намери доброто равновесие между частните и обществените интереси. Доста трудно е да се постигне е, съвършения баланс. Деликатна е темата. Някои от управляващите средствата органи също се оплакват от множеството административни изисквания, които трябва да се съобразяват по регламентите. И има а, примери а, на такива органи, а, един или два, които а, са се отказали да използват програми, по които се работи с съфинансиране поради сложността на процедурата. Трябва да се намери равновесие между защитата на обществените средства и в крайна сметка задвижването на експертизата на, държа... на частния сектор. Това е по общите въпроси. Няма някакво вълшебно решение. Все пак доста от държавите членки е, знаят как да използват тези инструменти на национално разнище. и трябва да се има предвид, че е, отнема доста време, за да се натрупат експертите в една мрежа, която да представлява устойчива бизнес екосистема. Другият важен въпрос е, да, средствата трябва да се управляват на централно равнище. Въпросът е обаче какъв е и капацитета за това. Доколкото знам, комисията се занимава с тази тема заедно с Европейската инвестиционна банка и предоставя насоки за учредяване и управляване на финансови инструменти. Мисля, че е крайно време вече е, етапът на е, научаване на възможностите да приключи и вече да минем към ефективното приложение. Председателката, благодаря. Малко бях загрижена, докато ви слушах, тъй като <clears throat> потвърдихте онова, което вече знаем тук, а именно, че нямаме достатъчно данни, че не знаем какво се случва с фондовете, че управляващите органи от части не знаят как да разходват средствата и че не получаваме достатъчна обратна връзка. Въпросът е дали се опазват финансовите интереси на Европейския съюз. Това е по-деликатната формулировка, а по-грубата е дали всъщност ни мамят. Според мен ни мамят. Мисля, че онова, което ни описахте до тук, при всички положения създава благоприятни условия за измами. Кои са регионите, които най-широко използват финансови инструменти? качеството си на докладчик за финансовия регламент много интензивно работих по този въпрос. Има някои региони, които са ни познати от телевизията. Например, регионът Кампания около Неапол, където има много високо ниво на организирана престъпност. А именно в тези региони приоритетно се използват финансови инструменти. Добра новина ли е това според вас? Благодаря ви предварително за отговора. Um, well, I think there's maybe two different, two, two different parts to your question. One is... Има два елемента във вашия въпрос. Първо, превеса, който се дава на дадени региони в кохезионната политика и второ, конкретно финансовите инструменти. Когато разглеждахме данните на разположение в доклада на Сметната палата, не намерихме нещо, което да ни накара да предположим, че има по-тежки проблеми при финансовите инструменти, отколкото при безвъзмезната помощ. Разговаряхме с всички, които бяха, на всички органи, които бяха включени в събраните случаи, които изследвахме. И те казаха, че на момент на, на, има ам, ситуации, в които а, тези средства се получават а, по-лесно от а, безвъзмезната помощ. Същевременно, по някой път има а, заделяне на прекомерно високи средства за финансови инструменти, за да се избегне а, е, тяхното а, връщане към бюджетите на държавите членки след изтичането на финансовата година. А, същевременно има средства, които са по поети ангажименти и те са отишли към крайни а, бенефициери и са отчетени в допълнение новият регламент е по-строг, що се отнася до наблюдението и предоставянето на информация, така че мисля, че той върви в правилната посока, за да имаме по-голяма яснота за разликите между безвъзмезната помощ и финансовите инструменти. И мисля, че настоящия програмен период ще внесе доста повече светлина по темата. Това е стандартният отговор, който ни дава Европейската комисия. По-точно в момента положението не е толкова добро, но в бъдеще ще се подобри. На страница 44, поне във версията, която прочетох аз, има едно недовършено изречение. Страница 44 свършва с недовършено изречение. Не знам дали е само технически проблем. Госпожа Длабайова. Благодаря ви няколко въпроса. Първо, актуализирате ли данните до края на 2014 година? Това е първия ми въпрос. Втори въпрос – вие говорите за това, че системите за наблюдение са слаби. Какво трябва да се подобри в тях? Къде е слабостта? Мисля, че говорим за едно и също, но все пак, къде е точно слабостта? Искам също така да ви попитам, дали наистина сте запозната с нуждите на бенефициерите, особено на малките и средни предприятия като целева група. Предполагам, че вие сте направили това проучване. Какви са реалните им нужди? От какво имат нужда при тези финансови инструменти и къде трябва да се направи подобрение? И след като за 2007 до 2013 година вие вече сте запозната с слабостите, какво може да ни посъветвате за новите финансови инструменти за периода 2014 до 2020 година? Какви да бъдат подобренията? И накрая – като че ли финансовите инструменти ще увеличават своето значение. Това е тенденцията очертана и тук. Вие казвате, че те ще стават все по-важни. Искам да ви попитам, кой е техният най-подходящ бенефициер и в коя област? не ви питам за политиката на сближаване, но все пак да ви попитам дали тези инструменти са подходящи и за други политики, като тази за селското стопанство или развитието и ако да, какви са основните предизвикателства там? Заповядайте за отговор. Благодаря ви. По първия въпрос. Последният доклад на комисията беше оповестен само преди седмица-две. Ние сме готови да актуализираме данните си в светлината на доклада. По системите за наблюдение ще кажа, че проблемът проистича от факта, че наблюдението е насочено повече към механизма на безвъзмезната помощ, но много малко се знае за това какво се случва под нивото финансов бенефициер, тъй като тук се договаря с, с финансовия посредник. Ето защо не можем да кажем, например, колко са разкритите работни места – може би това не е толкова важно. В крайна сметка финансовите инструменти в малките и средни предприятия се опитват да запълнят празнината, причинена от липсата на достъп до финансиране. Но, пак ще кажа, много малко знаем за това какво се случва под нивото на крайния получател какво е отражението, например, върху производителността. А за реалните нужди на малките и средни предприятия, нека кажа, че тази тема не беше предмет на изследването. От литературата обаче знаем, че Определени групи предприятия винаги има трудности при достъпа до финансиране. За това и вие говорихте за микрофинансирането. Това беше четвърта точка. Обикновено това са хора в неравностойно положение, хора без работа, жени, високорискови предприятия, малки предприятия. Това са групите, които обикновено имат проблеми с достъпа си до финансиране поради високите разходи или трудността на банките да оцени съответния риск в този случай – Пак ще кажа, оценката на нуждите на различните групи не беше предмет на проучването. Ако погледнем работата в бъдеще, то ясно е, че комисията се е опитала да избегне грешките от миналия период. Но някои въпроси си остават трудни за проумяване. Например, законодателните норми се съдържат в няколко различни документа. Подбора на финансови посредници е все още твърде сложен. Изискванията тук не се разбират лесно. Също така се оказва, че в новия период е трудно да се преодолеят забавенията. Управителни органи, които нямат натрупан опит, не са готови. И като че ли си остава трудността с яснотата на задаваните насоки и норми. След това вие говорихте за увеличеното значение на финансовите инструменти, дали биха могли да бъдат подходящи и за други области. Трудно е да се отговори на един такъв въпрос. Ясно е, че амбицията на комисията е да ги използва по всички тематични цели. Но, разбира се, Използването на инструментите зависи от жизнеността на проекта и възможността да покрие първоначално направените разходи. Това са основните фактори, които определят използването на финансовите инструменти. Например, един такъв инструмент в някои държави може да се използва за пътищата, но в определени страни за ползване на магистралата се плаща такса, в други не, а задължението е да може да изплатите обратно сумите. По фонда за регионално развитие ще кажа, че тези инструменти не са използвани много през последния период – но се очаква да бъдат използвани повече при селските райони и селското стопанство. Ще видим обаче до каква степен. Пак ще кажа, Основният проблем е свързан с размера на програмите, натрупването на критична маса, защото ако средствата са с обем, трудно ще се натрупа критична маса. Yeah, uh, you, Can I, your... Колегата Волган, благодаря госпожо е, за това представене. Аз трябва да кажа, че съм голям поддръжник на новите финансови инструменти. Мисля, че те трябва да се ползват все повече в бъдеще Виждаме добрите примери. Ето, мината седмица присъствах на откриването на втори студентски град към университета Слонзи. Следователно виждаме, че тези инструменти се ползват и понякога и от повече държави и членки. Вие казахте, че се ползват до различна степен от държавите, обаче Интересно е да обясните защо са тези разлики. След това се оказва, че 50% от тези фондове са в холдинговите агенции. Бихте ли да обяснили? Хубаво е да има повече пари в финансовите инструменти, но ако парите са в холдинговите агенции, трябва да сме сигурни, че те ще стигнат до крайния получател. И ако това не се случва, трябва да знаем защо. След това начина на ползване на фондовете. Мога да ви дам пример. Говорим за опазване на финансовите интереси на Европейския съюз. В много случаи, когато органите разполагат с тези средства, те отпускат заеми на маки и средни предприятия, но тези холдингови агенции събират ли определени такси или комисионни, когато отпускат вторично тези заеми? Мисля, че това е много важно. Защото аз знам примери, в които тези такси са доста високи. Благодаря ви. По първия въпрос, защо не всички държави членки използват финансовите инструменти, мисля, че вече нахвърлихме някои идеи. Така или иначе, доста от държавите използват финансовите инструменти като част от националните си политики – Например, в Фландрия и в Австрия, както и във Франция. Обаче положението е различно. В Фландрия няма съвместно финансиране, в Австрия и Франция до някъде. Но пък в националната политика такива финансови инструменти се използват активно. Мисля, че до някъде разликите се държат на акцента на програмите и също така размера на сумите. В Фландрия тези суми са много малки и наистина няма как да се натрупа критична маса. В Австрия акцентът е различен – А във Франция ми се струва, че до някъде причината се корени в административната уредба и начина на работа на управителните органи. Просто по-сложно е там да се учредят такива финансови инструменти, ако сравняваме с други държави членки. Необходима е и промяна в финансовото законодателство на Франция, за да се случи това. След това нека кажа, че има няколко причини, поради което използването не е толкова високо, колкото може да се очаква. Европейската сметна палата посочва една от причините – оценка на необходимостта от финансовите инструменти през новия период. Много е важно да има оценка на разликата, тъй нареченото gap assessment, за да е ясно какви проблеми всъщност се опитваме да решим. Това е част от обяснението. Струва ми се, че също така има свръх заделяне на фондове, е, за да не бъдете автоматично намалени. Това се случва в някои европейски региони. Има и още нещо. Финансовите инструменти бяха създадени в много труден момент. В определени региони те се използват много активно като резултат от кризата, например в Уелс. Там фондовете се използваха именно заради кризата, докато в други райони маките и средни предприятия стават доста по-предпазливи и не се инвестира в инструментите, освен ако няма конкретно търсене. Това са три различни фактора. След това за начина на използване на фондовете. Имайте предвид, че те наистина подлежат на различно третиране в различните региони. В някои от тях се прилагат търговски такси и така се попълва пряко определената търговска празнина. На други места условията са доста по-меки. Определени видове срокове – за заемите, например, са специални, те не се прилагат в търговския сектор. Има и други механизми чрез държавната помощ. Огромни са разликите между вариантите на ползване. Същото е при капитализирането на фондовете. Някои от фондовете използват заем на Европейската инвестиционна банка за това капитализиране. Всичко това е обвързано с нивото на риска, защото първо трябва да се изплати заема на ЕИБ, като това означава висока лихва за крайния получател. Много са разнородни практиките в различните държави, от много меки заеми до условия на заемане близки до търговските. Колегата Целер. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за проведеното проучване. Принципно констатациите в него потвърдиха онова, от което се опасявах по отношение на регионалната политика. Разглеждаме периода 2007-2013 година. Този период съвпадна с финансовата криза през 2008-2009 година, която доведе до изключителни економически затруднения във всички държави членки на Европейския съюз. Банковият сектор не бе способен да предоставя кредити. Едно от предложенията за решаване на проблема бе да се използват фондовете в областта на кохезионната политика, за да се преодолее липсата на кредитиране от страна на банковия сектор, най-вече за малките и средни предприятия, които страдаха от недостиг на кредити. Предложението бе да се създадат нови възможности за кредитиране на реалната економика чрез използването на финансови инструменти. Отделните държави членки приложиха различни подходи за реализирането на това предложение. В Германия, например, бяха инжектирани немалко средства в размер от няколко стотин милиона по линията на общински програми. На общините бяха предоставени немалко средства за енергетично саниране на сградите и други проекти. Бяха въведени и премии, като например премии за шредиране на стари автомобили това бе премия в размер от 2500 евро за закупуването на нов автомобил. Тази мярка се отрази добре на автомобилопроизводителите. По линия на фондовете за регионално развитие бе предприят опит и за подпомагане на научно-изследователската и развойната дейност на ниво малки и средни предприятия, за да могат те да са конкурентоспособни на световния пазар. Така се целеше постигането на допълнителни ползи на общо европейско равнище. Акцентът не бе върху измамите или процента на грешки. но в Европа работим със средства от европейския бюджет, поради което системата за счетоводна отчетност по-скоро възпря повечето действащи лица. Не им даде възможност да се възползват от финансирането. Малките и средни предприятия с до 100 служители не разполагат с необходимия административен капацитет, с необходимите способности, за да отговорят на многобройните административни бюрократични изисквания. В следствие от това фондовете се използваха най-вече от субекти с големи административни апарати, това бяха онези субекти, които можеха да отговорят на административните изисквания, именно защото имаха многобройна администрация. Всички останали изпитваха затруднения. По отношение на револвиращите фондове възникна и въпросът за възвръщаемостта. Когато се инвестират публични средства в частния сектор, той реализира печалби, то средствата трябва да бъдат върнати в публичния бюджет, за да могат да бъдат реинвестирани. Това е една добра идея, но винаги когато се влагат публични средства, трябва да се спазват и съответните правила, трябва да има и добра система за отчетност. Спомагателните, насърчителните банки в Германия, например, се възползваха най-вече от този модел но за малките и средни предприятия бе трудно да се възползват от него. Сега в редица държави членки, като например в Германия, разполагаме с немалка ликвидност. Европейската централна банка ежеседмично, ежемесечно инжектира огромни суми в държавите членки. Лихвите са по-низки от когато и да било т.е. всеки един субект може да подаде молба за кредит в местната си банка. Няма нужда да се възползва от финансови инструменти. Има разлики между отделните държави членки. Въпросът е кой в крайна сметка извършва финансирането. Необходим е посредник, било то в лицето на насърчителна банка или частна кредитна институция. дали такива банки би следвало да поемат същинското кредитиране или има други структури по места, които функционират по-добре. Има възможност и за усъвместяването на национални инструменти за финансиране с европейски такива. Но проблемът е, че системите за отчетност са напълно различни. И тогава няма толкова голям интерес към тези инструменти, тъй като има и по-голяма административна тежест, свързана с използването им. Основният проблем неизменно е съотношението разходи-ползи. Двете дами експерти говориха по този въпрос, заявиха, че трябва да обсъдим този проблем по-подробно в бъдеще, за да не остават неосвоени средства, които са били първоначално предвидени за благородни цели, като например насърчаването на заетостта и на економическия растеж. В края на всеки един програмен период не бива да има неосвоени средства, но обикновено когато има неосвоени средства, те към края на програмния период се изразходват не по предназначение, а това не е в интерес на нашата комисия по бюджетен контрол. Да, напълно сте прав, казва председателката. Давам ви думата за кратък коментар. Um, yes, a couple, of short, short comments. Um... Няколко кратки коментара наистина. Мисля, че кризата се отрази много не само на наличието на финансови средства, но и на подхода ни към тях. Ако погледнете цифрите, предоставени редовно от комисията по отношение на достъпа до финансиране – ще видите, че голям брой от фирмите, които не са кандидатствали за финансиране, не са го направили, защото са мислили, че ще бъдат отхвърлени. Следователно, ние имаме една економика на отхвърлянето. Кризата се отрази не само на това, доколко има налични средства, но и на готовността на хората да кандидатстват. Има и още нещо. Опираме до бюрокрацията. Много често при използването на финансовите инструменти се опира до методите, които използват съществуващите банки и посредници, а малките и средни предприятия – всъщност нямат опит с бюрокрацията. Това им е спестено. И проблемите от бюрократичен характер са на ниво управителен орган и финансов посредник най-вече. Например, при изпълнението на изискванията на структурните фондове, трябва да се борави с два различни вида изисквания, както и банковите изисквания, но мисля, че като говорим за бюрокрация, тя се отразява не толкова на МСП, колкото на администрацията. И след това, като говорим за обществения интерес, Председателката приканва оратора, моля ви да приключите, защото имаме още три точки в дневния си ред. Колегата е Яла Сендер. Да, няма много време. Хубаво е, че имаме тези обяснения. Това проучване исках да ви попитам следното. След влизането в сила на тези инструменти, и то в контекста на кризата, за който говорихте с всичките последици от тази криза, какво е вашето мнение за най-добрата употреба или цел – при използването на субсидиите от страна на предприятията вместо на такива финансови инструменти. Защото от една страна може да имаме субсидиите, но кое е по-доброто това или финансовите инструменти? На второ място имаме банките посредници. но има също така и голямо разнообразие при използването на тези банки, както изобщо на финансовите посредници. Според вас, кой е най-подходящия или най-добре приспособения инструмент в този контекст? Защото ние в момента, тъй да се каже, тестваме системата. Има финансови посредници от най-различен характер, както и различни бенефициери. Може да имаме отделна банка в един случай, в друг случай да се използва много по-различен посредник. Защото в различните страни помагат различни инструменти. Виждам също така на 90-та страница се говори за по-добрите резултати от политиката на сближаването. Дали тези инструменти водят до такива по-добри резултати? На мен ми се струва, че въпросът в вашето проучване е отправен към управителните органи, но правилно ли е това? Ако вие питате този, който отговаря за инструмента, естествено, че той ще каже, че инструментът е много добър. Не е ли по-уместно въпросът да се зададе към тези, които в момента работят с финансирането по фондовете. Така много по-лесно ще се види доколко работят тези инструменти и как се използват субсидиите. Просто ми се струва, че в този случай има и известно надценяване. На други места се казва, че е по-лесно да се работи с субсидии, отколкото с тези финансови инструменти. Um, thank you very much. Um, there's, there's been very little uh, research. Благодаря. Много малко проучвания са направени за това кой от двата инструмента е по-добрият финансовите инструменти или безвъзмезното финансиране. Наскоро бе проведен семинар, в който участвах и в който участваха и представители на управляващи органи. Редица участници постигнаха съгласие по Тезата, че една жизнеспособна фирма би предпочела да покри 80% от инвестициите си с кредит, вместо 20% с безвъзмезно финансиране. Това бе една доста изненадваща констатация. Освен това, участниците постигнаха съгласие по констатацията, че жизнеспособните фирми биха предпочели кредита пред безвъзмезното финансиране, защото кандидатстването за кредит е свързано с по-малка административна тежест. Както казах, няма проучвания по този въпрос. Но управляващите органи се опитват да използват финансовите инструменти, за да противодействат на културата на безвъзмезното финансиране. Мога да ви дам за пример Литва. Там частният сектор предоставя кредитиране под шапката на финансиране по кохезионната политика. Няма по-добър или по-лош финансов инструмент. Просто всеки един финансов инструмент е пригоден за определени цели и целеви групи. Повечето по-малки фирми предпочитат кредити, пред капиталовото финансиране, тъй като капиталовото финансиране предполага сдаване на част от контрола. То пък от своя страна е по-добро за финансирането на университетски проекти. Председателката, благодаря ви. Съжалявам, че трябва да ви прекъсна, но трябва да дам думата на госпожа Дудка от Европейската комисия. Very short. Uh, thank you very much. Uh, I mean, uh, I will just repeat what we... Благодаря ви. Ще повторя само една от констатациите в доклада повечето от констатациите в него всъщност са от 2013 година. Междувременно успяхме да се справим с констатираните в доклада проблеми по линията на промени в законодателството. Разполагаме с инструмент за техническо подпомагане с цел до изграждане на административния капацитет. Предоставяме и подробни насоки на органите по места, но административният капацитет е особено важен за действащите лица които се учат от опита си. Председателката, благодаря ви. С това приключихме разискванията. Благодаря ви за това проучване, което наистина е много интересно и буди интерес и сред нас. Но наистина трябва сега да ви прекъсна, защото трябва да продължим работа. Следващата ни точка посещение на комисията ни в Германия и по-точно в Хамбург и Берлин. Колегите Сендер, Киничи, Новаков, Вали и Волган ще участват в тази делегация. На 3 ноември в Берлин сутринта ще разговаряме с Комисията по европейски въпроси на тема последващи действия след процедурата по освобождаване от отговорност. След това ще разговаряме за собствените приходоисточници, тяхното калкулиране, събиране и управление. Този разговор ще се проведе в Министерството на финансите. Там ще говорим и за борбата срещу измамите с ДДС. След това, по време на обяд, ще разговаряме с парламентарния държавен секретар Йен Шпан на тема национални декларации. След това ще водим разисквания за специалния доклад на Европейската сметна палата номер 11 от 2013 година на тема изчисляване на брутния национален доход като основа за изчисляване на собствените средства на Европейския съюз. В Берлин ще се запознаем с оперативната програма Берлин 2007-2013 година. Ще посетим технологичния парк Адлерсхоф, който колегата Целер със сигурност познава много добре. Ще прекараме следобета в този парк. На 4 ноември ще отпътуваме за Шверин. Там ще разговаряме за оперативните програми в Мекленбург предна Померания за периода 2007-2013 година. През 2000, за този период бяха изразени резерви във връзка с тези програми. Ще видим защо. След това ще посетим Хамбургското пристанище. Ще разговаряме и за изпълнението на структурните фондове в този град. Ще приключим с пресконференция. Според мен посещението ни ще бъде важно, тъй като рядко разговаряме за собствените приходоисточници. Господин Файц от е, Генерална дирекция регионално развитие сега е сред нас. Той е от отдела за Германия. Давам му думата. Ähm, Благодаря ви, Генерална дирекция заетост, за решение да ви придружава по време на вашето посещение, тъй като то е много важно. Ще разговаряте за финансирането от европейския бюджет на три федерални провинции. Можем да обсъдим най-различни проблеми във всички тези три провинции – Надяваме се вашето посещение да даде тласък за промени в редица области. В Берлин, например, Администрацията е прекалено разпокъсана, има прекалено много политически ресори. Би било добре да има по-голяма концентрация, нещо, което е много важно за нас. В други области на дневен ред са технически проблеми. Няма да се спирам в подробности върху тях, тъй като нямате вече много време. Ще можем отчасти да ги обсъдим по време на пътуването. Техническите проблеми са свързани, например, с статистическите извадки в Хамбург, в Мекленбург, предна Померания има проблем с ползването на преподаватели и отчетността във връзка с това. Средствата в тази област през 2013 година, за съжаление, бяха поставени в резерв. Става дума не само за бенефициентите, става дума от части и за грешки от страна на държавата, за проблеми в самата система. В Мекленбург предна Померания, например, възникна упоменатия проблем с преподавателите – В резултат от този проблем не можеха да се използват учебниците за целия период 2008-2013 година и трябваше да бъде намерено решение. Надяваме се с помощта на вашето посещение да окажем някакво въздействие върху трите федерални провинции за решаването на всички тези проблеми. Председателката, господин Файц, може ли да ни предоставите някаква документация? Ние не се страхуваме от техническите въпроси и детайли и държим преди посещенията си да сме подготвени. Благодаря ви за подкрепата. С радост очакваме да ви видим в Германия. Има ли желаящи да вземат отношение? Няма. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Протокол за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към рамковата конвенция за контрол върху тютюна. Вероятно е да трябва да отложим обсъждането по точка 8, тъй като докладчицата не е тук, не разполагаме и с нейния документ. Докладчицата ми предостави своите коментари, Помолиме да ги изложа от нейно име. Става дума за фалшифицирани тютюневи изделия и контрабанда на тютюневи изделия. Годишно Загубите причинени от тези деяния са в размер на 10 милиарда. Може ли някой да спре шума в залата? Не е сега подходящият момент за това. Протоколът към рамковата конвенция за контрол върху тютюна на СЗО в момента е в процес на ратифициране. Протоколът съдържа широк набор от мерки и разпоредби в различни области на политика с цел борба срещу контрабандата на тютюневи изделия. Тези мерки включват надлежна проверка на клиентите, ефикасна система за издаване на разрешителни, система за локализиране и проследяване и мерки за борба срещу изпирането на пари. Протоколът е с статута на международно споразумение. Към момента това е единствената многостранна регулаторна инициатива в тази област, За това и добре да го ратифицираме. Освен протокола, в Европейския съюз действа директивата за тютюневите изделия тя също съдържа изискване за локализиране и проследяване на тютюневите изделия. В случая трябва да си отговорим на въпроса дали разпоредбите в протокола части не се припокриват с европейските разпоредби. Европейският съюз е сключил и споразумения с четири големи производители на тютюневи изделия. Споразумението с Филип Морис изтича в края на тази година. Вече от край време обсъждаме въпроса дали да продължим действието му или не. Това е един важен въпрос, който трябва да обсъдим според мен днес. В проекта становището, с което разполагате и вие, докладчицата препоръчва да не удължаваме срока на действие на споразумението с Филип Морис. На 9 юли 2016 година изтича срока на действие на това споразумение, а протоколът предстои да бъде ратифициран през 2017 година възниква въпросът какво да прави между 2016 и 2017, когато ще има правен вакуум. Докладчицата отправя към комисията въпрос, кога тя ще излезе с оценка на споразумението за тютюна. Колегата Стас зададе същия въпрос на заместник председателката на комисията. Въпросът е Какви ще са допълнителните ползи от удължаването на срока на действие на споразумението с Филип Морис? Сред нас са представители на ОЛАФ, на които мога да дам думата. Колегите искат ли да вземат отношение? Барт. Благодаря, госпожо председател. Няма да се занимая с Олаф. Аз представлявам госпожа Явор и мисля, че докладът е много добър. Точки 10, 11 са важни за мен, за прозрачността, за ролята на производителите, за действията по контрола и за рамковата споразумение. Може би е добре да се добави още нещо. Това е моето предложение, а именно решението на омбудсмана, в което става дума за а, връзките с а, тютюнопроизводителите. Мисля, че е добре да се вземе предвид а, да, а, това съобщение на омбудсмана. А също е добре да се има предвид и, че е, е, и казаното тук от госпожа Георгиева. Тези споразумения съществуват и трябва да ги вземем предвид. Денис, благодаря, е, госпожа председател. Мисля, че като цяло докладът е добър. Първо има анализ на комисията на позицията на комисията, преди да се заеме е, първо анализ от страна на комисията, преди да вземем е, твърда позиция. При всички положения има големи забавания. Не съм убеден обаче е, по е, обосновката за обсъждане с държавите членки. Мисля, че трябва да сме по-твърди. Госпожа Яла Сенде. Sí, bueno, yo querría en primer lugar, pues eso, deplorar... Първо, жако е, че госпожа Маковей не е тук. Така и няма да знаем какво мисли. Винаги стигаме до объркване, не се знае какво мисли групата, какво мисли госпожа Маковей. Нека ви напомня, че става дума за становище на Комисията по граждански свободи, становище, което засяга ратифицирането на протокола срещу незаконните тютюневи изделия. Но не става дума за становище по нещо, което ми се струва далеч по-важно и за което питах и госпожа Георгиева. Може би чрез комисията Либе не бива да се взимат решения за нашето съгласие по такива важни споразумения. Просто исках да ви предупредя. Едно е да говорим за протокола, за който става дума в момента, защото целта е да се премахне незаконната търговия с тютюневи изделия, но съвсем друго нещо с споразуменията, които трябва да се разгледат в правилния контекст. Аз бих искала да работим по-сериозно, да се сложи край на това лицемерие и в крайна сметка да разгледаме споразуменията, да ни се даде отговор, за да можем да работим сериозно и обхватно. Но тук зависим от информацията, която ще ни даде госпожа Георгиева ich halte die Zusammenschau der drei Instrumente für ziemlich wichtig. Трите инструмента трябва да бъдат разглеждани като цяло. Съвместно. Сега да чуем представителката на Олаф. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да взема отношение по проекта на становище на госпожа Маковей. Моля да проявите разбиране към мен. Ще продължа на английски, тъй като си подготвих на английски язик и ще ми е по-лесно. Приветстваме подкрепата на вашата комисия за ратифицирането на протокола към рамковата конвенция. Съгласни сме с докладчицата по становище за това, че протоколът ще внесе важен принос към международните усилия за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия и борбата срещу контрабандата на цигари. Комисията предложи две решения, с които да оправомощи Европейския съюз да ратифицира протокола на международно равнище. Но има само един протокол и един процес по ратифициране. Трябва обаче да предложим две решения за оправомощаване на Европейския съюз. Вашата комисия бе консултирана единствено по елементите, отнасящи се до бившия трети стълб. Останалите елементи обаче са също толкова важни и трябва да бъдат разгледани. Иска ни се съветът да даде своето съгласие до края на тази година. Няма да ни е лесно, но си взаимодействаме активно с председателството и делегациите. Опоменахте оценката, която трябва да бъде направена до края на годината. Става дума за оценката на отделните споразумения. Тя бе упомената и днес по време на срещата с комисар Георгиева. От нас бе изискано да се запознаем подробно с опита на държавите членки с споразумението. Техният опит е важен, тъй като те са страни по това споразумение. Много е важно да се направи оценка, да се надяваме, че тя ще бъде на лице преди края на тази година. Uh, uh, opinion on whether what is your uh, point of view whether to за мен е много важно да узная от вас дали споразумението следва да бъде подновено или не. Става дума за споразумението с Филип Морис Интернешнъл. Нямаме много време, за това сега ще бъда кратка. Запитахте ме за връзката между трите инструмента. Мога да кажа не малко под формата на технически коментари. Мога ли да го направя, госпожо председател? Благодаря ви много. Председателката. Надявам се, че преводачите ще бъдат така любезни да ни отпуснат още 5 до 10 минути. Ще ми трябват още само 5 минути. Ще направя няколко технически коментара по заключенията на докладчицата. Новите разпоредби за контрола върху тютюневите изделия и протокола към рамковата конвенция, според нея като че ли са безполезни. Да, има нови нормативни разпоредби, които трябва да вземем предвид. Става дума за директивата и за протокола към рамковата конвенция. И двата инструмента съдържат разпоредби за локализиране и проследяване. Но трябва да вземем предвид два основни елемента, когато говорим за директивата, протокола към конвенцията и споразуменията за тютюневите изделия. Разпоредбите за локализиране и проследяване, както в протокола, така и в директивата, ще бъдат приложими едва 5 години след влизането им в сила. Що се отнася до директивата, това ще бъде през май 2019. Тогава ще са приложими разпоредбите за локализиране и проследяване. Тук до мен е колега от комисията, който в момента работи много активно с държавите членки по въпроса за приемането и прилагането на делегирани актове за прилагането на разпоредбите за локализиране и проследяване на директивата. Те ще бъдат приложими едва през 2019 година. Що се отнася до протокола, не е ясно кога тези негови разпоредби ще бъдат приложими тъй като има срок от 5 години за това. Протоколът, за да влезе в сила, трябва да бъде ратифициран от 40 страни. До момента е ратифициран от 10 държави. Затова е много важно Европейският съюз, заедно с държавите членки, да ратифицира протокола колкото се може по-скоро, тъй като ратифицирането ще бъде смесено, т.е. протоколът ще бъде ратифициран не само от Съюза, но и от отделните държави членки. Ако протоколът към рамковата конвенция влезе в сила следващата година, то Разпоредбите за локализиране и проследяване по този протокол ще се прилагат едва 5 години по-късно, т.е. през 2021 година. Дори това би било много скоро. Какъв е обхватът на режима за локализиране и проследяване по отделните инструменти? Що се отнася до протокола, неговото решение е най-доброто, тъй като е в международен мащаб, глобално. Затова и се стремим към скорошното ратифициране на протокола, за да може и той колкото се може по-скоро да влезе в сила. За целта обаче е необходимо да се постигне критична маса от държави, които да подпишат и ратифицират протокола. Ако искаме да окажем значимо въздействие върху пазара на тютюневи изделия в Европейския съюз, протоколът трябва да бъде ратифициран и от трети страни, които са един от основните източници на контрабанда на тютюневи изделия към Европейския съюз. Ще трябва да включим в процеса и страните на транзитно преминаване, както и страните източник на контрабанда. Към момента протоколът не е ратифициран от такива държави. Ако не бъде ратифициран от страните страните на транзит и страните източник на контрабанда, от него просто няма да има полза. Комисар Георгиева и другите служби на комисията изискаха да работим наистина усилено, за да гарантираме ратифицирането на протокола в световен мащаб. Правим всичко възможно, за да постигнем неговото ратифициране и от трети страни. Необходимо е да постигнем критична маса от ратифициране от страна на държави, източник на контрабанда и държави на транзит. Provisions of the Tobacco Products Directive will play an important role to track and trace cigarettes made in the EU to, uh, or, uh, which за проследяването. Има, има е, цигари, които са произведени така, че да се продават в Европейския съюз и затова е по-добре е, да се проследяват вътре в единния пазар. Те са ограничени до единния пазар, нямат юрисдикция извън Европейския съюз. От друга страна, е, в споразумението ни се дава и друга възможност, а именно да се проследява в световен план. А, проблемът е с цигарите, които се внасят контрабандно в Европейския съюз. А, нещо, което не е възможно а, с настоящата директива. Например, цигари, произведени на Балканите, а, са на а, е, държави членки в източната част на Европейския съюз, например, не биха се проследявали така, но ако споразуменията за тютюна се прилагат, нямаше да бъдат проследявани. Това е един важен елемент, който исках да представя, иначе имате повече информации в оценката и бих искала да призова парламентарната комисия да изчака до докато излезе оценката, преди да вземе решение. Председателката, благодаря госпожо Хофман. Не бива да подценяваме споразуменията за тютюневите изделия. Те наистина бяха краягален камък. Днес нямаше да сме там, където сме, без тези споразумения. Надявам се, че удължаването на срока на действие на споразумението с Филип Морис ще може да се постигне и в рамките на подходящ график. Ще трябва да постигнем споразумение и с Комисията по граждански свободи. Ще трябва да си отделим достатъчно време, за да обсъдим оценката на споразуменията. Може да организираме изнесена проява с представители на лобито на, тютюно, на производителите на тютюневи изделия, както и с представители на четирите големи дружества, с които сме сключили споразумения за тютюневите изделия. Можем да направим равносметка на постигнатото по линията на тези споразумения и да обсъдим и възможностите за бъдещо развитие. Толкова много хартия има тук пред мен, че не мога да намеря дневния ред, за да ви кажа кога е следващото ни заседание. То ще бъде Страсбург. Крайният срок за внасяне на изменения по становището, което обсъдихме тук, що е 14 декември. Имате още достатъчно време. Инес. Well, I can, I can speak in English if, if you, if you think that uh,